Uh, um, Добър ден на всички. Господин Ван Декам, тази ключова фигура, пристигна най-сетне. И други колеги са тук. Докладчицата Сянка имам предвид, само докладчика Сянко Талде все още липсва. Приветствам ви всички на нашето заседание през ноември. Имаме три заседания. Ще работим тази сутрин, този след обед и утре до обяд. И искам да обявя промяна в реда на точките на дневния ред достъпността на сайтовете на публичните органи ще бъде разгледана тази точка преди доклада за интегрираното доставяне на колетни пратки. Съответно 10.40, 11.10. Така че няма възражения. Това е одобрено. Гласуването по доклад на господин Шмидт се отнася до 17 декември, тъй като водещата комисия отложи своето гласуване. За това господин Шмидт ще може да подготви своето становище, като разполага с повече време. И по хармонизирането на оборудването под налягане тази точка отпадна от дневния ред, защото очакваме решение на Комисията по правни въпроси във връзка с това дали може да бъде преработен този законодателен акт. Това дава повече време на госпожа Сеналова за обсъждането на втория доклад е, утре сутринта. Мисля си, че няма възражения срещу дневния ред. Добре, приема се целият дневен ред с измененията. Както винаги, нашето заседание се излъква, излъчва пряко по интернет. Приветствам всички, които ни гледат и слушат по интернета. Ще ви дадем актуална информация за броя на хората, които са подписали за нашия бюлетин. Ние имаме нов бюлетин, а, или по-скоро нов ноемврийски брой на нашия бюлетин и у нези, които са се подписали, го получават в своята електронна поща. унези, които имат желание да го направят, могат да ни напишат на адреса, който е посочен на нашия сайт. Също така може да получавате всички документи на вашите iPad. Така че от тези от вас, които искат да преминат от хартийни носители да получават тези документи вместо в един носител на своя iPad, моля да сигнализират за това и искаме да бъдем екологосъобразни. И така, това, което вие получихте във вашите материали са протоколите от предишното заседание 17 октомври. Ако няма възражение, тук е на работния ден. Ще смятаме, че е прият. Имам кратко съобщение за тристранните преговори. Госпожа Шалдемоза е тук. Тя може също да го направи, моля госпожа Шалте Мози от нейно собствено име и името на госпожа Питикайнен да ни съобщи как вървят преговорите по безопасността на продуктите и пазарния надзор. Моля, кажете ми как вървят преговорите. Благодаря ви, господин Харбър. Все още не сме започнали преговорите. Продължаваме да изчакваме съвета, продължаваме обсъждането дали ще има мандат за преговорите или не. Разбира се, имаме е, целият продукт е, за безопасност на продуктите и пазарния надзор по първият регламент. Основният проблем е с е, член 7. Това е проекто регламента за безопасността на продуктите, но има някои проблеми, свързани и с регламента за пазарния надзор. Ние вече предвидихме някои дати за преговори, още тази седмица, но тези заседания по тристранните преговори се отлагат. Ние все пак се надяваме, че ще можем да започнем преговори, но може би до една-две седмици ще трябва да умислим дали ще внесем доклада в пленарна зала, защото трябва да имаме план и трябва да имаме график. Но все още ситуацията не позволява това. Надявам се, че ще можем да го направим в близко бъдеще. Но за сега все още не са започнали преговорите. Поне не и между парламента и съвета. Проведох много срещи с различни заинтересовани страни. Също така се постарах да информирам докладчиците в сянка Миналата седмица госпожа Питикайнен и аз се срещнахме с докладчиците в Сянка и разбира се всички стигнахме до съгласието, че трябва да изчакаме започват на преговорите, докато се получи мандат за съвета и има много деликатни въпроси, като например член 7, има други важни въпроси, така че ние сме готови да започнем преговорите, но нищо не знаем все още за това как стоят нещата в съвета. Благодаря ви, че продължавате да оказвате нас, натиск върху съвета. Наистина много разочароващо, че след всичките положени усилия от вас, госпожа Петикайнен и цялата ни комисия, да гласуваме колко се може по-бързо миналия месец, за да започнем преговорите. Сега съвет се оказва не подготвен за преговори. Това е голямо разочарование и за нас, и за всички европейски потребители. Аз се срещна с комисар Таяни в Страсбург и той каза, че той работи върху идеи за това как да се постигне компромис, най-вече по сложния член 7. Но проблемът е, че ще бъде много неблагоприятно за европейските потребители, ако не стигнем до финализиране на преговорите с съвета до края на този парламентарен мандат. Мисля, че координаторите следва да обмислят как да се напредва максимално бързо с гласуването, така че да стигнем до окончателното гласуване. Разбира се, за целта е необходимо да има ясен мандат от парламента. Други колеги не са тук. Но искам аз да съобщя, тъй като бях председател на тристранните преговори вчера, искам да кажа, че ние започнахме преговори по директивата за радиооборудването с с, с съвета, много ясно очертахме проблемите, по които съветът все още не може да стигне до заключение, но срещата ни беше много конструктивна. Също така обмислихме редица възможни решения. Много добре обменихме идеи за постигането на напредък по това досие, така че аз съм доста по-оптимистичен сега, отколкото в началото на заседанието вчера. Надявам се, че ще успеем да стигнем до съгласие по това важно предложение. И извинете, госпожо Саналова, че ви карам да чакате, но бих искал да се спра на първия аспект на директивата за e електронно обаждане и въвеждането на тази система в целия Европейския съюз. Сега вече с удоволствие ви давам думата, госпожа Сеналова, и след това господин Вандекам и другите докладчици в сянка ще се изкажат. Děkuji, děkuji за slovo, pane předsedo. Jak jste, jak... Благодаря ви, господин председател. Както вие казахте, това становище по доклада на Комисията по транспорта е посветен на въвеждането на оперативно съвместимата система кол в целия Европейския съюз, така че да се въведе тази система в целия Европейския съюз. Както аз вече казах, комисията се опира на доклад по, по собствена инициатива, който миналата година беше прият в парламента с голямо мнозинство. И сега се внасят редица изменения и те всички практически подобряват предложението. Като докладчик по становище смятам, че становището трябва да изведе на преден план значението на услугата с телефон 112, която е основа за системата кол, и тази услуга трябва да се предлага безплатно за всички, които ползват пътищата. Освен това имаме три изменения, свързани с кампании за повишаване на осведомеността на обществеността. Те ще обясняват функционалните възможности и предимствата на новата система, така че гражданите са добре запознати с нея. И заменение 6, например, посочва, че Кампанията за информирана обществеността трябва да се проведе преди въвеждането на системата ИКОЛ и тя трябва да се организира от Европейската комисия и регионалните органи за управление. Други колеги смятат, че трябва също така да споменем защитата на данни, нещо, което е много важен аспект, разбира се, тъй като гражданите трябва да знаят, че системата ИКОЛ не позволява проследяване на маршрута. Аз съм съгласна с тези изменения и аз подготвих компромисен текст по тази тема. А също така има други изменения, които обхващат защитата на лични данни. Госпожа Тюн, например, препоръчва защитата на данни да се извършва в съответствие с законодателството на Европейския съюз тази сфера. Господин Вандерхолц предлага да се изисква от държавите членки да предвидят надлежно използване на прехвърлените данни. В изменение 12 той изисква данните, прехвърлени през системата ИКОЛ, да се използват от държавите членки изключително и само в извънредни ситуации. Говоря с господин Вандер Вандерхолцер и постигнахме съгласие, че ще се внесе устно изменение, тъй като данните получени при пътнотранспортни происшествия могат да позволят да се избегнат проблеми с трафика и вторични пътнотранспортни происшествия. Господин Ван Декап Кампа внесе изменение 8.11. Той изисква точността на определено на място, от което се извършва което се извършва по системата телефон 112, да бъде същата степен на точност, която се предлага от използване на системата eCall. И това да стане от октомври 2015 година. Приветствам и идеята за равен и свободен и безплатен достъп до телефон 112, както от граждани, така и от всички, необход... от всички аварийни служби. 112 е една необходима услуга. Може би комисията би могла да ни обясни кои са техническите параметри, които биха могли да направят невъзможен достъпа до ИКОЛ. Мисля си, че много опасно това изискване да стане задължително условие за въвеждането на системата ИКОЛ. Мисля си, че това изискване на Европейския парламент е абсолютно основателно и трябва да се запази в преамбюла. И последното изменение, на което искам да се спра, е изменение 10 от господин Де Йонг – това е единственото изменение, което трябва да отхвърля, защото то противоречи на целта на това предложение. Държавите членки, които не искат да въведат системата ИКО, не могат да осигурят надлежно предлагане на аварийни обаждания. Предложението на колегата също така противоречи на предишните решения и становища на Европейския парламент. Така че това е моето мнение и се надявам, че утре ще можем да гласуваме по това мое становище. Благодаря ви за вашия подробен преглед на измененията. Господин Ван Декам, заповядайте, имате думата. Е, de voorzitter, dank u zeer. Е, Благодаря, господин председател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 Необходимо е да се гарантира добра система, която да действа съвместно с темата 112. Аз предложих изменения, свързани с системата 112, а не толкова за e-call. Често чуваме от обикновените граждани, че системата 112 не действа достатъчно добре. Системата 112 попада в сферата на директивата за универсалната услуга. Знаем, че политиката е като изкуство. Затова считам, че тук елемента изкуство е да се обхванат общите елементи, свързани с системата 112 в тази система ECOL, да се подобри изобщо действието на системата 112. Други аспекти, свързани с защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, на която много държим в Европейския парламент. Важно е да обърнем внимание на тези въпроси, но все пак нека да отчитаме, че говорим за една система за спешни повиквания. И ако да направим а, така, че да имаме една ефикасно действаща система. Надявам се утре да бъде положително гласуването. Благодаря, госпожа Руле. Има думата. Всъщност аз ще взема думата на този етап, казва госпожен Харбър. Аз съм съгласен с подхода. Ние не трябва да подкрепим, подкрепим измененията на господин Дионг, защото това подкопава това, което се опитваме да направим относно относно 112. Знаете, че днес след обед ще имаме изслушване по моя доклад за реформа в електронните съобщения. Аз създадох възможност да се направи промяна в директивата за универсалната услуга и за това бих приветствал някои разпоредби, които бихте решили, че са уместни, за да може да се подобри локализирането на мястото, откъдето постъпват обажданията. Реформата няма да бъде договорена до следващия мандат на парламента, но поне можем да заложим основните жалони. Този въпрос се третира и в точките от приембюла също. Ние отчетохме становището на органа за защита на личните данни. Важно е да отразим това становище, защото работим с тази служба в много отношения. Не знаят дали господин Депре е тук като ръководител на отдела по тези въпроси. Госпожо Депре, добре е дошла в комисията. Очакваме да чуем вашето мнение. Благодаря, господин председател. Няма да бъда много пространна, защото от началото на работата по това досие парламентът и комисията имаха много сходни позиции. Едва ли ще се изненадате, че ние приветстваме повечето от измененията, които са представени. Със сигурност компромисните изменения, за които спомена госпожа Сеналова, за информационната кампания, за защита на личните данни, тук нямаме никакви различия. Няма да се спираме подробно на изменение 10. Говори се, че няма да подкрепим това изменение. Това е важно и за нас, защото свалянето на, на задължението за разполагане на системата е свързано с доклада на парламента за ИКОЛ и предложението на комисията и за това не можем да го подкрепим, защото противоречи на нашето становище. 8-11 изменение. Относно тях комисията разбира изцяло какви са целите на тези изменения, че гражданите, не само от тези, които имат автомобил, в който е инсталирана система за e да разполагат с технология за локализиране на мястото на обаждането. Вие Поставихте много а, а, от въпросите, които исках да засегна, свързани с правните аспекти. По бюджетни съображения понякога а, хората а, изключват технологията за локализиране и когато искат да я използват отново, е необходимо известно време, за да задейства. Това е проблем, който трябва да се вземе предвид. Има и друг проблем, който искам да спомена, свързано с надежността, когато обаждащия се намира в сграда и системата не действа. Това са основните съображения, които ни карат да бъдем по-предпазливи по отношение на тези изменения и да не ги подкрепим. Председателят, благодаря ви. За да потвърдя, ние ще гласуваме това предложение утре, за да го представим на Комисията по транспорта. Госпожо Сеналова, искате ли да кажете нещо в заключение? Искам да благодаря за всички коментари, за подкрепата, която беше оказана. Е, очаквам гласуването утре. Надявам се по този начин да се придвижим още по-напред. Очаквам също изслушването, свързано с е, е, ИКОЛ. Това ще бъде изслушване, свързано с органа за защита на данните. Ние координираме проекта, който е пилотен проект и този проект разглежда в каква степен държавите членки са подготвени за оперативна съвместимост на ИКОЛ и Галилео, когато става дума за трансгранични обаждания. В 11 часа, казва председателя, ще се гласува по този въпрос. Разполагаме с достатъчно време от 11 до 12 часа. Има редица въпроси, по които е важно да получим ясна информация, за да се избегнат недоразуменията, свързани с това предложение. И така утре ще гласуваме доклада. За това разделихме работата на госпожа Сеналова, за да гласуваме утре, да представим комисията по транспорт. След това доклад на госпожа а, Сеналова относно автомобилните системи. А, този доклад ще бъде гласуван през декември. И това показва добрите ни отношения с комисията по транспорта. Ние постигнахме споразумение с участието на госпожа Сенолова, с комисията Либе, които бяха обезпокоени по някои аспекти, свързани с защитата на данните. Ние очакваме да получим тяхната реакция относно защитата на данните. Мисля, че бяха отчетени някои от техните съображения в преамбюла към това предложение. Но беше посочено, че става дума за данни, които не са лични данни, те са свързани с автомобила и това е система, която е в зависимост от автомобила. Тя се задейства в случай на катастрофа, независимо кой е управлявал съответния автомобил. Господин Аксел Вос ще бъде докладчик и бяха очертани какви са проблемните области, които следва да бъдат разгледани. И така, благодаря ви много. Сега преминаваме по-нататък. Госпожа Лукегард, тя замества господин Оле Шмидт. Приветстваме с добре дошла. Всички докладчици в сянка са тук господин Шваб, госпожа Рапти, госпожа Руле и аз относно становището за Комисията по економическите въпроси, свързани с правила за уреждане на искове за обещетения по националното право на нарушение на разпоредбите на правото на държавите членки на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Имаме и представител на комисията. Госпожа Локегард, ако сте готова, с удоволствие ви давам думата, за да представите мнението на господин Шмидт по този въпрос. Благодаря, господин председател. Господин Олеш Шмидт изпраща поздрави, извинява се, че не може да присъства тук, но той е в Адисабеба с делегация на парламента. Според него ще може да се постигне добре компромис по изменение 1 и 3 с докладчиците в сянка. Изменението 1 се базира на препоръката от Комисията за възможност за колективен иск и въпреки, че има възможност за изключение за неучастие на трети страни, е, счита се, че е по-добре да бъдем предпазливи и да включим една система, която да обхваща е, възможността да се присъединяват към такива искове страните. Е, също така господин Шмидт се съгласява с позицията на комисията за случаите, когато трябва да се е, даде е, възможност е, ищите да дадат съответните доказателства. Също така, ако поради липса на информация ищецът е, не може да се в... да, да участва пълноценно, той трябва да има възможност да се включи към иск. Благодаря, господин Лукегард. Да чуем сега докладчиците в сянка. Господин Шваб. Господин докладчикът е, определено е, очерта основните проблеми в проекто доклада Той настоява да бъдем предпазливи и много се радвам за това. На 27 януари е, комисията ЕКОН е, ще е, гласува. А изключителните компетенции по този текст са на комисията по правните въпроси. Поставя се под въпрос правното основание и доколкото разбирам в съвета няма единодушие по този проблем. Правната служба на съвета излязла с е, становище и въобще всичко зависи от е, графика. Във всички случаи няма да спазим първоначалния график, защото двете комисии имат е, разминавания в мненията си. Въобще имаше много-много недоразумения. И това искам да коментирам, е, особено и изказването на господин Лукигър от преди минути. Идеята за включваща система е нещо, което приветствам, но е, комисията също е права, че целият въпрос за колективните искове трябва да бъде обсъден. Това се потвърди и комисар Алмуния вчера. И е, се надявам, че ще се появят е, предложения за колективна правна защита в този смисъл и че ще последваме идеята за по-скоро включваща система. Има и моменти, които не са много ясни. Презумцията, съдържаща се в член 12 и 13, когато които дават възможност за, за искове на лица, които са понесли преки или не преки щети, считам, че е, тук е много е, притеснителна тази възможност. Имаше специалист, който обясни е, какъв е казуса с е, преките щети, които обаче не могат да се прехвърлят директно и да се е, на трети лица и да се счита, че те също са понесли щети. Тоест, обещетенията трябва да се изплащат единствено на лица понесли директно, пряко щети. И ако има възможност в, в последствие да се повдигат искове за общетения за вреди на лица, понесли подобни вреди е, непряко, това означава реално, че ще се иска от компаниите да плащат е, два пъти и да бъдат подложени на съдебен процес два пъти. В решенията си Европейският съд не допуска определени документи да бъдат е, предоставяни на всички. Реално съдиите са тези, които ще решат е, кои документи могат да, предоставени, да бъдат предоставени и на кого. Следва да има указания за съдиите в такъв смисъл И те следва да оценяват е, документите по силата на всяко конкретно дело. Също въпроса с е, подаващите сигнали за нередности. Там има разпоредби, които биха могли да удължат е, съдебното производство твърде много. Предложението на комисията е правилно, то се базира на решение на Европейският съд, но ни се струва, че само ще се осложнят нещата по този начин, защото ние искаме да приключим с досието преди края на мандата. Надяваме се да получим мнозинство и тук и в съвета, но има разминавания между предложенията на комисията и на докладчиката. Госпожа Рапти. Абба, анаферуме ειδικότερα στον κύριο Σουάμπα γιατί ε, χάρηκα που τον είδα. Είχα... Благодаря. Много се радвам, че господин Шваб е отново сред нас след е, толкова време. Но има някои неща, с които не съм съгласна. Господин Шмидт извърши отлична работа по въпроса за е, колективните искове за обещетение. Но там липсва един елемент, който е изключително решаващ. Виждаме, че комисията е готова вече съществено да смени е, позицията си и да застане на страната на гражданите, защото те искат е, възможността за колективна правна защита е, и колективни искове да бъде задължително. Отново искам да благодаря на докладчика за отличната работа, за доброто сътрудничество. Той определено търсеше възможности да постигнем съгласие и да вървим напред. Όταν βέβαια ακούω εγώ για νομικές βάσεις, ε, για Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όταν κάπου μπαίνει και η Επιτροπή Γιούρι στη μέση, αμέσως... И неговата а, работа ще е от определящо значение за преговорите. Надявам се, че ще стигнем до този а, момент. А, по въпроса за възможността за колективна защита, като че ли отстъпваме господин Шмидт търси една дипломатична формулировка, И считам, че трябва да постигнем съгласие по формулировката за колективна защита, защото в края на краищата това е в интерес на европейските граждани. Е добре да приключим с текста в рамките на нашия мандат. Следва също така да си зададем въпроса дали това решение е най-доброто във всички случаи, вероятно, посоката, в която вървим, е правилната. Правилно е да има елемент на солидарност. И като се има предвид, че предстоят избори. А по първите две компромисни изменения мога да кажа, че аз ще ги подкрепя. Отлична бе работата по тях. По изменения 3 и 4 имаме известни резерви. Предложихме по-широко е, тълкуване на е, понятието вреди, то да се свързва не само с картелни практики. И е, бих казала, че ще подкрепя компромисните изменения в настоящия им вид, защото те са подобрени, но имам своите притеснения за сроковете, които се предвиждат. И няколко думи е, като предупреждение в такъв смисъл към всички нас. Е, като членове на комисията и членове на политически партии. Всички ние, които се занимаваме с тази тематика, трябва да направим необходимото да приключим с темата в, наши, в рамките на нашия мандат. И е, другите ми предупреждения се отнася към НП и моят приятел господин Шваб, като докладчик в Комисията по економически въпроси. Той тук е докладчик в Сянка. Аз знам, че той е, познава в подробности темата и държи много на нея, но все пак е, не бива толкова страстно да я прегръща, защото може да я задуши. А е важно в края на кращата да постигнем нещо за европейските граждани. Благодаря, госпожа е, Руле. Благодаря на господин Шмидт за отличната работа. Подкрепяме безрезервно всички компромисни изменения. Добре, тогава може би аз мога да се изкажа като докладчик сянка от името на моята група, казва председателят. Ние подадохме доста изменения и все още имаме известни безпокойства относно компромисните изменения. Нека да кажа, е, че за тези, които дойдоха по-късно, че се отлага гласуването, защото водещата комисия не може да гласува и ние ще се възползваме от допълнителното време да поработим по компромисните изменения. Е, нашите основни притеснения са свързани с е, въпроса за така наречената прехвърляща се или прехвърлянето на защита, нека, ако може коментир, да коментира комисията. А, когато потребителите искат обещетения за вреди, за картелни практики, те може би не, са, не може да докажат директна вреда, защото а, веригата е опосредствана. Те, те са понесли щетите посредством е, търговеца на дребно или доставчика. И за това трябва да се изясни как е, това понятие за прехвърляне на защитата може да е, действа и как ще имат, каква полза ще имат от него потребителите, за да не бъдат те изключени от, протест, от процеса. Не е много ясно от правна гледна точка понятието защита в такъв смисъл и ми се струва, че трябва да се поясни. Не съм сигурен също така, че компромисните изменения помагат в това отношение. И се надявам, че комисията ще може да ни помогне, защото знам, че те също имат проблем с това понятие. Още някой иска ли да се изкаже по тази тема? Не, добре. Тогава бих е, поканил представителя на комисията да ни представи е, своето мнение. Добро утро и благодаря за възможността да се изкажа. Благодаря за това, че вашата комисия подкрепя предложението и виждам, че вие сте ангажирани с това да направите всичко възможно, за да може процедурата да бъде финализирана преди да се премине към нови избори. Що се отнася до конкретните проблеми? Наистина прехвърлянето е от решаващо значение. Както правилно спомена господин председателят, много често повишаването на цената, извършено от картелите, се прехвърля в крайна сметка на плещите на крайния потребител. И е много трудно да се докажат подобни искове, защото крайният потребител е доста отдалечен от източника на нарушението и няма достатъчно документирани доказателства – за това, че цената е изкуствено завишена. Точно за това облегчаваме доказателствената тежа за непреките купувачи и съм много благодарен на господин Шмидт. И мисля си, че трябва да поработим върху по-добро формулиране на текста, така че да запазим това право. Искам да кажа, че идеята за правилата за прехвърляне е много ясна. Важно е да бъде правото на защита осъществява на нивото, където приключва нанасянето на вреди. Ние не правим нещата по-лесни за нарушителя, така че той да избегне отговорността. Ние позволяваме на нарушителя да възрази, позовавайки се на това, че цената е била изкуствено завишена по веригата, обаче, точно за това предвиждаме тази норма за облегчаване на доказателствената тежест за непреките купувачи. Разбира се, готови сме да дадем и повече обяснение по този въпрос. За колективната правна защита тази тема се обсъжда от години в парламента и в крайна сметка комисията се вслуша в становището на Европейски парламент от 2011 година и премина към хоризонтален подход, който обхваща законодателството за конкуренцията, за защитата на потребителите и всички други сфери, където това е приложимо. И ние за това внесохме и предложение за колективна правна защита, благодарение на което в рамките на две години има възможност потребителят да използва средствата за колективна правна защита. Разбира се, това не е задължително нещо, но това така или иначе е резултат от нашите обсъждания. Проблемът е в това, че сега ситуация за държавите членки е много различна, самата ситуация също така е изключително динамична. Знаем, че в Обединеното кралство се готвят много категорични предложения в тази сфера. Знаем, че и във Франция и Белгия също така се обсъжда възможността за въвеждане на колективна правна защита за това като длъжностно лице на комисията, аз трябва да защитавам това, което прави комисията въз основа на становището на парламента и избирайки хоризонталния подход. И разбира се, колективната правна защита е много важна, защото е много трудно крайният потребител да устоява правата си, ако няма възможност за колективна правна защита. Така че ни постигнахме една стъпка към един по-благоприятен за компенсиране, обещетяване подход. В държавите членки вече има възможности за колективна правна защита, или те се предвиждат и разбира се, след това ще има и последващи стъпки, ако видим, че в следващите две години държавите членки не спазват препоръките. Така че в заключение искам да кажа, че комисията е готова и желая да подпомогне обсъждането на конкретното предложение. Може би още нещо, което е важно. Господин Шваб говореше за своите съмнения дали нашето предложение дава пълна защита във вид на програми за освобождаване от глоби и дали отговаря на прецедентното право, на съдебната практика. Да, ние споменахме изрично съдебната практика в случай на отсъствие на изрично законодателство на Европейския съюз. Така че ние, разбира се, очакваме съда да прецени в, в зависимост от спецификата на конкретното дело, какво трябва да бъде решението, така че ние предвиждаме също така и съдебната практика и ролята на съдилищата в балансиране на интересите и на двете страни. Но разбира се, законодателство трябва също да предвиди този баланс на интереси. Много ви благодаря за тези подробни отговори. Господин Лохегард, заповядайте. Може би други колеги също искат да се изкажат. Господин Лохегард. Да, разбира се. Аз ще предам всичко това на Оле и аз съм убеден, че той ще отчете всичко това при последващите обсъждания. Благодаря ви. Много ви благодаря за това. Благодаря ви, господин Локегард, за това, че ще предадете тази информация на господин Шмидт. Искам да кажа, че сега ще гласуваме на 17 декември този доклад, така че господин Шмидт ще има възможност да отговори на проблемите и въпросите поставени днес от колегите на 17 декември. Мисля си, че това ще бъде много важен сигнал до Комисията по економически и парични въпроси. И сега иска да повторя, че сега ще разгледаме доклада по солвит на господин Локегар. Ние сме 10 минути преди графика, изпреварваме графика с 10 минути и представителя на комисията не е тук. Мисля си, че е важно да изчакаме. Мисля си, че повечето докладчиците в сянка са тук, ако не се лъжа. Да, виждам, че някои от тях са тук. И трябва сега тук да потърся съответната точка от дневния ред в моите документи. Господин Ханслик. Вие също така и аз съм също така докладчик Сенко от моята група и госпожа Руле, както винаги. Да, ние заедно с госпожа Руле се, сме устожилите на тази комисия. Предлагам кратка почивка, за да можем да изчакаме представителя на комисията, защото предполагам господин Локегард ще искате комисията да чуе какво ще кажете. Така че тези от вас, които имат нужда допълнително кафе, могат да го направят, но моля, върнете се бързо, защото веднага ще започнем, след като дойде представител на комисията. Затова, господин Локегард, моля, не се отдалечавайте много. Uh, Дами и господа, um, Нека да започнем. Важните хора са тук. Е, госпожа Ханслиг е тук също. Тя е докладчик Сянка. Приветствам и представителя на комисията. И докато колегите вземат местата си, искам още веднъж да ви покажа нашия бюлетин. Ето това е версията на хартия. Така че всеки, който ни гледа и ни слуша в интернет, призоваваме ви да се подпишете, да се абонирате за нашия бюлетин. Виждате тук видни личности от нашата комисия по време на посещението ни в Китай. Господин Шваб също е сред тях. We're going to um, uh, hear from Mr. Сега ще изслушаме докладчика господин Локегар. Той ще ни представи проекта доклада си по Солвит. След това докладчиците в сянка ще се изкажат. Uh, Mrs. Ruler may want to have a go. Oh, it's Mr. Engstrom shadowing this. I'm not sure. Anyway, one of our green colleagues. Uh, и колегите от Зелените също ще се изкажат. И аз като докладчик сянка от моята група ще се изкажа и госпожа Грабенц и госпожа Агнешка Йенсенс. Също така ще се изкаже по доклада. И така, давам думата на господин Локигард. Благодаря ви, господин председател. Поздравления за много успешното ви посещение в Китай. Бих искал и аз да съм там но може би някой друг път. Е, от самото начало искам да бъда много честен с вас, колега. Ние преминаваме към това обсъждане Солвит за пореден път, така че всички имаме чувството на вече видяно. Спомням се, че преди 4 години посетих посети нашата комисия Стокхолм и тогава много говорихме с, с шведското правителство и съответните компетентни органи въпроса за Солвит. Не ме напускаше чувството, че слушам абсолютно същите неща, дори и същите показатели се посочват, както и преди 4 години. Дали това е добре или може би може нещо да се подобри? изпитвам недоволство от това, че се занимаваме с същите проблеми на Солвит, както и преди 4 години. И разбира се, за мен това е отправна точка в нашето обсъждане. Както вече посочих в доклада си, смятам, че вече е време да издигнем СОЛВИТ на ново ниво, нещо като Solvit 2.0, е, трябва да средоточим повече върху бизнеса, върху желанието да се обхванат и по-сложни хипотези, свързани с бизнеса. Също така трябва да обхванем и структурните проблеми и ситуациите, в които националното законодателство не е приведено в съответствие с европейското законодателство. Имаме нужда от това центровете по солви да се финансират по-добре. Трябва да имаме по-квалифицирани служители, включително и сферата на съдебната практика. Принципът на изрично посочване на нарушителите трябва да се запазва. Говорихме за това преди 4 години. Трябва да се приприемат мерки за да може Солви да обхваща и по-сложни, по-многоаспектни случаи, трябва да има по-тясно участие на заявителя в процеса. Европейската комисия, според мен, трябва да създаде и може би това е най-важният аспект. аспект. Комисията трябва да създаде количествено измерими критерии и срокове, за да можем да видим, че наистина целите се постигат. И още нещо, което може би е най-спорния момент. Мисля, че ако не се постигат целите и съответни целеви показатели, трябва да обмисли да се замести неофициалната процедура с законодателен акт. Умишлено предлагам това, защото трябва да вземем решение трябва сериозно да се отнесем към това обсъждане. Ако искаме центровете посолви да насърчават растеж, развитието на пазара, да отговарят на целите на стратегията Европа 2020 година, трябва да помислим какво трябва да се направи, а не само да приказваме и да приказваме и да приказваме и да говорим, а колко са хубави симпатични тези центрове по Солвет. Трябва да помислим какво трябва да се направи, как да повишим значението, нивото на тези центрове. И на това е посъветен, например, член 25 от а, е, моят доклад. Разбира се, бих искал да чуя вашето мнение по всички тези въпроси. Не мога да кажа, че изцяло съм готов, но съм готова искрено и открито да обсъждам с вас всички тези въпроси, за да може да имаме едно реално обсъждане за това, как да повишим нивото и значението на совет. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за вашето съобщение. Мисля си, че ви подготвихте добра основа за нашето обсъждане. Мисля си, че сте прав, че трябва да помислим как да придвижим нещата напред. Нека сега да изслушаме докладчиците в сянка. Много ви благодаря, господин председател. Първо, бих искала да поздравя докладчика за прекрасно свършената работа и аз имам чувството на нещо вече видяно, защото се връщаме след 4 години към това, което обсъждахме вече. Но трябва да подчертая, че становището е много добро и аз съм съгласна изцяло с това становище. Солвит, може би, не е 100% успех. Но Не е pełni. И за това съм съгласна с докладчика, че има потенциал, който не е използван. И има много какво да се подобри. Много се радвам, че докладчикът се е съсредоточил върху такива въпроси, като достъп до информация. И мисля си, че този аспект трябва да бъде още повече засилен защото информирането на гражданите на Европейския съюз за техните права допринася за по-доброто функциониране на вътрешния пазар. Освен това смятам, че това, което е важно, е да имаме добре подготвени, квалифицирани кадри. Защото само добре подготвени служители на Солвит могат изцяло да използват потенциала на системата и системата Solvit и само така те могат да бъдат реално полезни на гражданите и предприемачите. Solvit има възможността да стане един важен инструмент, който също така ще предотврати и злоупотребите с съдебната система, възможно и е някои структури, да се обръщат към съда по много сложни процедури. Точно тук Солвит може да бъде по-лесна като система. Необходимо е да има повече знания за добрите възможности, както и популяризиране на системата. Повече от това, опита до сега ясно показва, че СОЛВИТ е един прекрасен инструмент за разкриване на нередностите при прилагането на европейското законодателство. Много се радвам, че докладчикът споменава изрично този факт, защото прилагането на законодателството на Европейския съюз трябва да доведе до ситуация, в която да няма пречки пред финализирането на вътрешния пазар. Смятам, че Солвит е добър инструмент и за Европейската комисия. Тя така може по-ясно да установи кои са проблемите на вътрешния пазар. И за подобряването на системата чрез законодателен акт. За това говореше и докладчикът. Предвид потенциала на системата, това е нещо, което трябва да обмислим и то много подробно. Солвит има ключово значение за предприемачите и дава възможност да се стигне до неформални решения за предприемачите. Независимо от това, поради недостатъците или по-скоро недостига на човешки ресурси, и някои недостатъци в някои от центровете, много е трудно да се получи понякога помощ, когато предприемачите търсят такава помощ. Докладчикът каза, че някои от тези центрове просто не могат да справят с по-сложни случаи. И е точно тук е мястото на подобрените възможности за подпомагане на европейските предприемачи. Отново бих искала да поздравя докладчика за прекрасно свършената работа. Смятам, че трябва да проведем едно добро обсъждане и може би трябва да обмислим възможността за приемане на законодателен акт. Това може да бъде едно добро решение. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Ханслих, госпожо Жазабела, Благодаря ви, господин председател. Беше едно съвпадение, че аз се запознах с Солвит. И аз съм много загрижена от това, че много малко хора де-факто познават за тази система. Има хора, които изобщо не знаят за съществуването й. Но Приветствам препоръките на комисията и плана за действие. За мен е важно и гражданите и предприемачите да имат доверие към вътрешния пазар. И тук Солвит е много важна. Целта трябва да бъде гражданите и предприемачите, когато имат проблеми с заетостта, социалното осигуряването, социалното осигуряване, търговията, да знаят къде могат да се обърнат и да получат помощ така че гражданите предприемачите, които извършват трансгранична дейност и когато смятат, че правата им са накърнени от орган за обществено управление, особено когато става дума за равнопоставеност, те трябва да знаят къде могат да се обърнат. Системата е призована да гарантира надлежното функциониране на вътрешния пазар. Затова смятам, че трябва да интензифицираме усилията за подобряване на Солвид и смятаме, че предложението комисията върви в правилната посока. Приветствам и проекто доклада на колегата Локегард. Смятам, че трябва да настояваме на това центровете Солвид да имат достатъчен и квалифициран персонал и да получават достатъчно други ресурси от националните правителства. Необходимо е също така да се наблюдава сътрудничеството между центровете Солвит. Особено важен е факта, че с новите препоръки се актуализира дефиницията за случаите, с които ще занимава системата Солвит. Докладът правилно посочва, че структурните проблеми трябва да бъдат разкрити и съответно решени. Приветствам идеята за по-голямата видимост на системата Solvit и по-голямата информираност на гражданите и предприемачите. Смятам, че трябва да възприемем цялостен подход към по-голямата видимост на всички инструменти, които прилага Европейския съюз. Много е важно също така да се осигури по-добрата връзка между националните сайтове и портали и тези на нивото на Европейския съюз. Важно е също така да се определят единни лица за контакт, така че предприемачите и гражданите, когато се сблъскват с проблем, който е в правомощ на Европейския съюз да знаят точно къде да се обърнат. И това въжи за солвите и за всички други инструменти. Гражданите, предприемачите трябва да знаят, че те съществуват и действат в техен интерес. За съжаление, все още много сайтове и портали не са завършени но също така трябва да отчетем и факта, че тези сайтове трябва да са достъпни за хората с увреждания. Не видях този аспект в доклада, за това внесох съответното изменение. Също така подкрепям предложението на комисията по заедостта, а именно, че държавите членки трябва да могат да създават на общинско и регионално ниво центрове Солвит, те ще работят в съчетани с други центрове на Европейския съюз. Мисля, че по този начин системата ще достигне по-лесно до гражданите. Националните органи за управление ще продължават да отговарят за системата Solvit, но самата система също така ще работи на общинско и регионално ниво, включително и чрез взаимовръзки между съответните сайтове и портали. Смятам, че ние сме тръгнали по правилния път, но все още много предстои да се направи. С нетърпение очаквам сътрудничеството с докладчика и другите докладчици в сянка, за да можем да подобрим този важен механизъм. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Забела. Наистина ви посочихте много важни моменти позовавайки се на прекия си опит. Е, госпожа Руле, благодаря ви. Съвсем накратко. И аз бих искала да благодаря на докладчика. Споделям неговите възгледи. Вече от 10 години съм депутат в Европейския парламент и през цялото време се занимавахме с Солвит. но освен Солвит, бяха въведени редица други инициативи и те се развиват успоредно. Мисля си, че трябва да отчетем това и да помислим дали ни трябва законодателен акт или не, защото стои въпроса за това как Совет може да стане предмет на законодателен акт, например светлината на альтернативното разрешаване на споровете или онлайн разрешаване на споровете. Мисля се, че е важно да имаме по-актуални и точни данни, по-добре съпоставими данни и принципа на изрично посочване на нарушителите да бъде спазен. Въпросът ми е какво смята комисията да направи по този въпрос. Защото ако имаме стандарти и показатели, които са количествени и съпоставими, ние тогава ще можем по-успешно да съпоставяме дейността на различните центрове. Това, което казахте на последно място, подкрепям като докладчик в сянка. Искам да се обвържи информацията за Солвит с някои от показателите за единния пазар, които обсъждаме в рамките на европейския семестър, тъй като ми се струва, че трябва да използваме Solvit и на по, в по-голяма степен за целите на вътрешния пазар. Аз също съм отдавна този парламент. Ние редовно изготвяме доклади, редовно даваме своята подкрепа. Освен това, излизаме с резолюции държавите членки да засилят своите усилия в тази посока. Защото в голяма степен Солвит допринася за имиджа на Европейския съюз, въпреки че вебсайта на комисията не е достатъчно представител. Изглежда нещата се осложняват допълнително относно директивата за услугите и обслужването на едно гише. Това е особено важно. Има и други нови аспекти за хора, които имат проблеми при ползването на правата си. Освен това, потребителите също а, имат проблеми с достъпа до мрежата. В пакета за стоките за 2005 година също има изискване държавите членки да създадат пунктове за информация, за могат да помагат на хората, които имат проблеми, свързани с взаимното признаване на стоките. Не разполагаме обаче с данни за резултатите и не зная дали тази мярка е удовлетворително реализирана в държавите членки. Съгласен съм, господин Локегарта, че можем да прехвърлим този въпрос евентуално към следващия мандат и може би трябва да бъдем по-радикални в нашите мнения, да настояваме да се издигне на по-високо ниво. Ползването на Солвит, съпоставено с обема на операциите, които се извършват на единия пазар, показва, че не се използва в достатъчна степен, но това е само върха на айсберга. Господин Локегард също подчертава, че не всички хора са запознати с това как да получат достъп до Солвит. Преди време беше създадена възможност депутатите също да подават пряко запитвания към Солвит. Моите сътрудници не са го правили скоро. За центровете обаче е интересно да получават и от този източник жалби. Комисията Good. Well, the people agree with me, you see. So that's something we should, well, maybe we... Те бяха извън микрофон. Мисля, че можем да направим допълнителни предложения. Комисията представи план за действие за а, вашата Европа и как да се подсили тази инициатива. Може би трябва да опитаме в нашите препоръки да интегрираме в по-голяма степен тези системи. Мисля, че не трябва да се боим в този доклад да бъдем по-радикални. Ние ще направим предложения за изменения, които да му помогнат тази посока. Освен това, трябва да се реши проблема с достъпа. Радвам се, че госпожа Абела постави въпроса за децентрализиран достъп в по-голяма степен. Това е също част от усилията за създаване на един общ портал, за да могат да се разглеждат по ефикасен начин постъпващите запитвания и жалби. Ние трябва да продължим застъпническата си дейност тази посока. да мислим не само за Solvit, но и за интегрирането на системата с други налични системи. Има ли други, които искат да се изкажат по темата за Solvit, преди да дам думата на представителя на Европейската комисия? Uh, uh, giving... Представителя на комисията има думата. Благодаря, че ми давате думата. Съжалявам, че госпожа Мариан Грубен не е тук, но тя беше повикана на спешно заседание, което съвпадна с вашето. Бих искала да ви благодаря за проекто доклада, както и за подкрепата от страна на комисията ИМКО за Солвит. Много от проблемите, които бяха откроени в проекто доклада, са разгледани в новия регламент. Ние работим усилено с държавите членки и центровете СОВИТ за реализирането на различните елементи, както настоявахме в препоръките и така ще стигнем до Солвит 2. Считаме истинската ценност на СОВИС е неформалността на тази система и ако я засегнем, това може да навреди на цялата система. Затова тук сме изключително предпазливи и ви моля също да отчитате този елемент за неформалността на Солвита, за да могат центровете СОВИ да разрешават проблеми неформално. Когато нещо се формализира, като процедури за нарушение, например, тогава ще говорим за съвършено различна среда и хората може би няма да искат да предлагат неформални решения. Това, това е много важен елемент. Аз вярвам лично в неформалния характер на Солвит. На следващо място, много важно е, че в доклада Солвит е поставен в един по-широк контекст хората да бъдат по-добре информирани за техните права, както каза и господин Харбър. Става дума и за портала Вашата Европа и плана за действие Вашата Европа. Ние искаме много повече хора да ползват системата Solvit. Ние, ние искаме 500 милиона души да знаят точно а, марката Solvit, но да я ползват. Повече от половин милиона са посетителите месечно в системата и ние считаме, че това е верният път да се запознаят хората с техните права в по-голяма степен и ако имат проблеми, които могат да бъдат разрешени свързани с вътрешния пазар, да потърсят съдействието чрез Solvit. Освен това, националните информации също трябва направят така, че когато хората искат информация на национално ниво, да намерят бързо, чрез търсачките, соловията, за да може той да им помогне. Това е много важен елемент за нас, за да се увеличи броя на ползвателите на Solvit. И колкото повече хора ползват Solvit, толкова повече обратна информация ще получаваме за това как функционира вътрешния пазар. Относно показателите, в момента ние обмисляме по какъв начин да се подобрят нашите отчети, свързани с Solvit, да бъдат разширени да се подчертават проблемите, които наблюдаваме чрез постъпващите запитвания и жалби в Совета. Това няма да е индикация само за функционирането на съответен Солвит център, как работи изобщо държавата членка, що се отнася до вътрешния пазар. Ние обмисляме как това да стане по най-добрия начин и ще бъде включено в таблицата за оценка, която се предвижда да излезе следващата година. Това е въпрос, който многократно се повдига преди 10 години, когато се стартира Солвит, 5 години след съществуването му, става дума за човешките ресурси. Трябва да се окаже политически натиск върху държавите членки за осигуряването на нужните човешки ресурси, защото наблюдаваме доста голямо текучество на персонала, което не помага. Има центрове с огромна натовареност, където има само един човек, който обслужва тези центрове. Разбираме, че момента не е най-подходящ да се е поиска увеличаване на персонал, като се имат предвид бюджетните съкръщения в държавите членки, но въпросът е наложителен. Това бяха нещата, които исках да споделя. Отново искам да благодаря за проект от доклада, за конструктивната критика, която приветстваме, защото по този начин ще можем да усъвършенстваме Солвит в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви, казва председателят. Ние ще продължим да оказваме натиск. Господин Локегард, бихте ли искали да обобщите и да кажем какъв е графика от тук нататък? Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Чудесно е, че сме оцелили момента. В смисъл, че има широк консенсус за това, че трябва да се направи нещо по-радикално, както каза и председателят. Разбира се, ние трябва да обсъдим какво означава всичко това. Очаквам да получа възможност за такива допълнителни разговори с докладчиците в сянка. Искам да повторя някои от нещата, които бяха споделени от страна на представители на комисията в частност. Според мен е важно да подчертаем, че тук не става дума за критика към Европейската комисия като такава. Мисля, че тя върши отлична работа вече години наред. Става дума по-скоро е, за критика към държавите членки в е, доста случаи забелязваме липса на разбиране не получаваме еднаква подкрепа от държавите е, членки и това е проблем. Вие също подчертахте нуждата от оказване на политически натиск върху държавите членки. Може би това е парадоксът, пред който сте изправени вие. Вие разбирате, че трябва да поставяме под натиск държавите членки, но как можем да го направим на практика? Това не връща към дискусията за формалния характер, тъй като вече 10 години има Солвит и продължаваме да говорим за това да се оказва натиск върху държавите членки. Какво става? Очевидно, понякога е необходимо да се използва тоягата, а не само морковът, за да се постигне напредък. Тази дискусия трябва да се води. Ние се намираме в политическа ситуация, която предхожда следващия мандат на парламента и аз считам, че следващия парламент ще бъде много, много по-различен. Може би и комисията ще бъде много по-различна. Ако искаме да успеем, трябва да помислим и за други инструменти, като отчитаме политическата ситуация в държавите членки. Ако искаме да изпълним стратегията 2020 и акцента, който се поставя върху растежа. Вие говорите също за риска от самовзривяване едва ли не на системата, ако бъдат въведени нови инструменти и ако обсъждаме възможността за въвеждане на законодателни мерки. Аз се опитвам да се получа да получа представа какво би означавало да имаме един най-лош сценарий да се стигне до разрушаване на системата може би ще трябва да помислим какво точно се има предвид под този термин, който използвахте – имплоудинг. На 5 декември е крайният срок за изменения. Очакваме да получим много добри предложения, може би с по-строги формулировки от моите, след което ще разполагаме с време след нова година, да обсъдим допълнително този въпрос, защото приемането в ИМКО е предвидено за 23 януари. Председателят, благодаря ви. Разполагаме с няколко минути. Комисията, ако желая да каже още нещо, тъй като господин Локегард постави въпрос към вас, така че разполагаме с няколко минути. Вашия колега от Генерална дирекция Пазари не е все още тук. Да, извинявам се на колегите от Генерална дирекция Пазари. Не, аз не искам да чертая някаква апокалиптична картина за Солвет. Когато обсъждаме с държавите членки тези въпроси, преди изготвянето на регламента, държавите членки не искат да се ангажират. Сега в препоръките ние имаме а, срокове, които действат бързо. Те са 10 седмици. Те няма да могат да се ангажират с такива 10 седмици в регламента. Затова имаме а, много кратък регламент за СОВИД. Ако нещата се формализират, Разбира се, аз не твърдя, че се прилага зле законодателството но неформално мога да кажа, че може и да има някой случай на неправилно прилагане, но първо трябва да се докаже, че има такова некоректно прилагане на закона. Едва тогава ще се разгледа конкретното положение на гражданите, които се сблъскват със съответния проблем. И така се стига до формална процедура за нарушение, която обаче отнема години. И е, затова се боя, че държавите членки и държавните служители, които са извършили нарушенията, няма да искат е, да се разрешават проблемите е, толкова бързо, по неформален начин и ще се премине отново към е, е, формално, официално разискване което ще удължи сроковете и тогава ценността на Солвит ще изчезне. Защото ако става дума за формални мерки, това означава, че не се различава от обръщането ви към съда. Разбира се, аз не искам да твърдят, че ще се стигне до апокалипсис, е, но трябва да се запази неформалния характер на центровете Солвит, за да могат относително бързо да разрешават е, проблемите, без да минават при цялото меню. Тъй като се занимавам с Солвит от много дълго време, аз е, разбирам какво искате да кажете. И действително те стига до бързи резултати, което не може да се твърди за държавната администрация. Но <clears throat> истинските разочарования идват, когато Солвит не може да даде решение. И когато има една машина, която не реагира. Важното е да има движение, И трябва действително хората да се запознаят в по-голяма степен какво означава Solvit, какви възможности им предлага. Вече от няколко години ние се опитваме да се регистрираме като членове на комисията ИМКО, като клиенти на, на Solvit. Това го правихме в началото, не знае дали продължаваме да го правим и не знае а, дали членове на Европейския парламент използват Солвет за разрешаване на собствените си а, проблеми, за да могат да препоръчат системата на своите избиратели. Искам да потвърдя казаното от докладчика. Имаме доста къс срок за изменение, 5 декември, така че ще се опитвам да, ме, да спазим този срок. И разглеждането на измененията ще бъде на 9 януари, компромисните изменения ще се разгледат на 22 януари, гласуването ще бъде на 23, за да можем бързо да стигнем до пленарна зала. Затова имаме по-предпазлив подход. Знаете, че последната пленарно заседание преди изборите ще бъде в средата на месец април. Така че имаме разумни шансове да влезе преди това в пленарна зала. Така политическите групи следва да имат това предвид. Благодаря ви. Сега можем да преминем Унези от вас, които не гледат е, или които не, са, не бяха в залата тази сутрин, искам да кажа, че променихме малко реда, предвиден първоначално в дневния ред и сега ще преминем към доклада на Пабло Ариас за интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в Европейския съюз. Сроковете също са доста къси. Искам да дам думата на Пабло Ариес да ни представи компромисните изменения. Госпожа Саналова е тук, господин Кройцман, госпожа Рули, господин Билан. Всъщност той току-що влиза много на време. Тоест всички докладчици в сянка са тук. Първо давам думата на докладчика господин Ариас. Muchas gracias, presidente. Eh, queridos colegas, eh, quisiera en primer lugar dar las gracias eh, por la magnífica. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които работиха с мен по тази тема. Много обсъждахме е, нещата с докладчиците в сянка, за да можем да излезем с един възможно най-добър текст. Затова благодаря и на всички, които положиха усилия да подадат изменения. Знам, че представителите на политическите групи работиха много, за да се споразумеем по основните моменти. Съжалявам, че не успях да присъствам тук при обмяната на мнение по измененията миналият месец. Но искам да благодаря на бюрото и на господин Шваб за това, че бяха толкова любезни да ме представят. И очевидно господин Шваб ме е представил изключително компетентно. Както казах, голяма част от измененията са много положителни и безспорно внасят подобрения в доклада. Изключителни благодарности конкретно искам да отправя към докладчиците в Сянка, които също подадоха изменения, които много подобряват текста. В такъв смисъл аз ще приема голяма част от измененията и ви приканвам да гласувате за тях. Остават две-три обаче, които ще обсъдим и ще се опитаме да постигнем компромис по тях. И в такъв смисъл е изключително важно да продължим да слагаме акцент върху основната важност на доклада, а именно възможността да се развива вътрешния пазар. Защото това е основната цел и на нашата комисия. Интегрирания пазар на услуги в Европа е наш приоритет и именно това подчертаваме в доклада. Политическите групи като цяло са в единодушие по целите на доклада и основните му постановки. Ние искаме да има по-широка база за електронна търговия в Европа. През 2010 година ние приехме е, законодателство за развитието на вътрешния пазар, след това текстове за диги... цифровия пазар. В нашата комисия и в работната ни група продължаваме да работим е, по темите за цифровата економика, за електронната търговия. Много заседания провеждаме по тези въпроси и е, считаме, че това е от изключителна важност за потребителите. Сега работим и по въпроса за цифровия подпис. И когато успеем да приключим с работата по тези основни е, документи, ще е, улесним изключително и потребителите в ползването на електронна търговия. А това от своя страна ще развива вътрешния пазар. Надяваме се, че ще успеем да развием в реални измерения цифровия пазар и от тук нататък и ще дадем възможност потребителите да имат все по-голям избор, да имат по-широка информация, да има оперативна съвместимост и наднежност на услугите, а също и е, да мислим по въпроса за един, една европейска е, марка на доверие за електронните услуги, което ще ги направи и по-гъвкави, и по-надежни, е, което ще е особено полезно в национален контекст. Аз харесвам много от е, измененията, подадени от е, докладчетите в Сянка и ще препоръчам да бъдат прияти 3, 5, 9, 10, 12, 45, 48 и други изменения на господин Кройцман и на други колеги. Изменения 17, 46, 59 на госпожа Сенелова, на госпожа Гепхарт и на други колеги също препоръчвам да бъдат прияти. За съпоставимостта на цените, това са изменения 19, 20 и 47 също са приемливи. Това е общата картина на измененията. С до тук ще приключа с моето изказване. Готов съм да обменя и допълнително мнение с колегите. Обеден съм, ще, че ще постигнем едно добро споразумение и ще имаме възможност да приемем доклада. Отново благодарности за всички. В края на краищата нашия парламент бе свидетел на разгръщането на цифровата економика в Европа и се надявам, че ние с всички колеги ще продължим нашата работа и тя ще продължи да бъде също толкова отлична и в следващия мандат на парламента. Благодаря действително много, много навременно е появяването на вашия доклад защото тя продължава и работата на работната група за цифровата економика. Добре дошла и на представителката на комисията от Генерална дирекция Пазари тук. А сега ще чуем изказванията на, госп... на докладчиците в сянка госпожа Сенолова първо. Благодаря. Първо, Искам да благодаря на докладчикът е, за представените компромисни предложения. За съжаление обаче, аз ги получих едва вчера вечерта и нямах е, време да ги обсъдя с колегите си. Но е, направих един бърз анализ на текста и имам няколко коментара от името на социалистите ще се изкажа. Що се отнася до нашите изменения, за нас не е приемливо текста свързан с работните условия за европейски услуги по доставки да не бъдат достатъчно засегнати и да не бъдат упоменати. Всъщност това се споменава само в преамбюла и изменение едно не отразява нашите основни приоритети. За това ще искаме и допълнителни промени. Господин докладчикът изброи някои е, проблеми, които не се включват в компромисите и в духа на компромис едно искам да попитам какво смятате за изменения 32, 33 и 35, които не се съдържат в компромис едно. И втория ми коментар е, аз съм е, коментирала това и в, друг, в предишния дебат, Европа понятието европейски марка за доверие или етикет за доверие. Тук виждам един огромен потенциал за създаване на гаранции за качеството, прехвърляемостта и надежността на електронните услуги. Благодаря за компромисно предложение номер 7, но дори и там считам, че можем да проявим малко повече амбиция за да може действително да подтикнем комисията да започне да работи по тази европейска марка за доверие. Имайте предвид, че ние ще излезем с допълнителни писмени предложения, ще ги подадем на колегите и ще очакваме да ги обсъдим. Обедена съм, че в край на краищата ще стигнем до споразумение и ще можем от името на социалистите и демократите да окажем подкрепа на доклада. Благодаря, господин Кройцман. Ja, Dank, Herr... Благодаря, господин председател. Благодарности на докладчика за толкова конструктивните и отлични компромисни изменения. Ще ги подкрепим всички. И мога да кажа, че услугите по доставки трябва да се съобразяват с законодателството, така както всички останали услуги и това е изключително важно. Е, електронната търговия трябва и да спазва е, закона и е, да следва националните традиции. Следва да се сложи акцент на малките и средни предприятия, именно това целя с нашето изменение, е, компромисно изменение 5 отразява този текст. Евентуално е, малки пратки биха могли да бъдат обвиня... обединявани, за да може да се постигат економии от мащаба. Добра идея е да има марка за доверие за електронната търговия и дори да не можем да постигнем това в настоящия текст, считам, че идеята е добра. Компромисният текст е също удачен, но считам, че не бива твърде да осложняваме нещата. Трябва да сложи акцент върху потребителите и върху качеството на услугите. И естествено, не може да се поставя под въпрос факта, че услугите трябва да спазват съответното законодателство, но също така трябва да се спазват и изискванията за социална е, отговорност и социалната политика на съответната страна членка. Изискванията за надзор е, са необходими, но не бива да бъдат прекалено осложнявани законодателните мерки трябва да бъдат много внимателно оценявани преди да бъдат приложени, за да не допускат и да не налагат допълнително бреме на отрасъла. Господин Шваб говори за надзор над пазара и за потенциални проблеми в сектора с доставките мисля, че за нас е най-важно да направим така, че съответните стоки, които подлежат на доставяне, подлежат и на съответно законодателна регулировка в съответната страна. Председателят, благодаря господин Кройцман, госпожа Руле. Съвсем накратко мога да кажа. За мен е малко странно, че се очаква да коментираме. Ние всъщност не сме подали никакви изменения. Тук се говори и се въвежда и темата за енергийната ефективност, но смятам, че не точно тук е мястото да се прави това. За мен компромисните изменения вървят в правилната посока, но ми е необходимо да разгледам предложените изменения в по-големи подробности, за да решим какво може да бъде прието от нас. Следващият урад. Е, компромисов, ще ходи поправки. Съвсем наблизо, набързо за предложените компромиси 5 и 8. Те са свързани с изменения, които аз съм подала и считам, че те отразяват много добре моите намерения. Компромисно изменение едно за социалното измерение. Многократно се повдигаше тази темата в, тема в измененията от социалистите и считам, че компромисният текст отразява добре съответните идеи Макар, че е, голяма част от тези изменения би следвало да бъдат разгледани от Комисията по заетост, е, но независимо от това, аз ще мога да гласувам за. Изменение 7 за Европейската марка за доверие считам, че е много полезна, и интересна идея, която следва да се разгледа от комисията. Но въпросът ми е, тази марка за доверие ще се е, дава на кого? На частни компании или на, може ли националните оператори е, да кандидатстват за подобна сертификат? Е, нямам други коментари по компромисните изменения. Смятам, че ще можем да ги подкрепим. Благодарности на докладчика за всички положени от него усилия. Председателят, благодаря. Някой друг иска ли? нещо друго да коментира. Само един коментар от моя страна. Компромисно изменение едно ми се струва, че трябва да помислите малко по формулировката, поне на английски звучи така. Your staff is important in achieving undeclared employment. I don't think that's what you meant. Um, because the... За... Ако искате да кажете това, което казвате на английски, не мисля, че е там мястото. Високо качество на услугите е, по доставка и, и, свърж, и свързвате това с е, недекларирана заетост. Не мисля, че тук е мястото. Помислете. Е, госпожа Ламат, искате ли да коментирате? Говорих и с ваша колежка вчера, която каза, че работите по пътна карта за услугите за доставки. Кажете. Je dois vous présenter euh, les excuses de Werner Stein. Благодаря. Из... Извинения от моя колега, който не можа да се яви пред вас, тъй като не е в Брюксел. Е, доста години се работи вече по цифровия пазар в Европа и именно въпроса с доставките е изключително важно. Изключително важно е нашите две институции да работят съвместно. Затова и благодарим на докладчикът и неговия екип за извършената работа Сближаването на мненията ни по тази тема е факт. Виждам, че днес е, възприемате идеята за това да се включи темата за малките и средни предприятия, на което ние настояваме. Напълно е ясно, поне на комисията, че развитието на сектора за доставка на пратки и следва да отчита и целия диалог по социалните аспекти между социалните партньори. А, също така ние следваме много внимателно вашите предложения, работиме и се стараем да приемем е, пътната карта до преди коледа и е, тази пътна карта ще отрази в голяма степен вашите искания. В момента не мога да дам повече подробности. И е, се стараем да не внасяме допълнително административно бреме и е, да подхаждаме не по, е, с, с е, формално законодателство, а по-скоро възможност на компаниите да следват своето развитие. Това е от една година, вече година и половина работим по тази тема. Тръгнахме от изходна ситуация, в когато практически нямахме никакъв консенсус между основните действащи лица в отрасъла но сега вече стигнахме до един етап, където има достатъчно тласък, движеща сила, операторите започнаха също да действат и е, смятам, че ние трябва да се опитаме да запазим тази инерция и да следваме развитията. Така че около коледа ще излезем с пътна карта, която ще изложи по-ясно намеренията на комисията, включително с образова... информация за потребителите, мерки за... свързани с ценообразуването, така че да се е, предотвратят всички неудачни последици, евентуално за потребителите в тази търговия. Много ви благодаря. Много е положително, че нещата се проследяват. Мисля си, че тази тема предизвиква особен интерес и мисля си, че можем да внесем идеи за това как тази система да бъде по-ефикасна и по-достъпни. И може би ще можем да улесним нещата за малките и средни предприемачи, което ще засили динамиката в сектора. Когато с нощи участвах в среща с представители на сектора, една от големите фирми каза, че дори и малките предприятия имат практически всички средства на разположение, дори и за да проследяват движението на пратките. Смятам, че трябва да стимулираме новаци... иновациите. Дали някой би искал да се изкаже преди да дам думата на господина или Заповядайте за заключение. Благодаря ви, господин председател. Да, отбелязах си всички поставени въпроси и бих искал да се спра на някои от тях. Целта на документа, несъмнено, е да се подобрят услугите чрез упростяване и по-голяма гъвкавост. И що се отнася до госпожа Саналова, то първо искам да ви благодаря за извършената работа. Смятам, че като цяло ние сме съгласни с вас в съвместно извършената ни работа и смятам, че сме съгласни и в мисленето си. Аз съм практически за вашите изменения по защита на правата на работещите но не съм съгласен с това да има 17 точки по съветение на правата на работещите. Не смятам, че е разумно да имаме 30 точки като цяло посветени на този въпрос. Разбира се, прозрачността е важна, но по принцип малко не съм склонен да включа подобно компромисно изменение. И разбира се, след като обмисля този въпрос и след като го говоря с други колеги и с консултанти, може би ще помислим за това как да отразим този аспект, защото като цяло не съм против да се постави този въпрос. Що се отнася до компромис едно, то социалистите смятат, че трябва да се посочи по-ясно този въпрос. Аз съм за пред... вашите предложения за включването на този аспект в доклада и съм убеден, че можем да подкрепим тази идея можем да подпомогнем всички, които застават за това компромисно изменение. Така че аз съм за включване на компромисно изменение едно. Да, наистина, може би компромис да може да не е достатъчно амбициозен, но в цялата дейност по доклада, когато говорим за етикета или марката за доверие, ние Продължаваме да работим по този въпрос и изискваме от комисия да извърши добра дейност в това отношение. И ние смятаме, че това ще донесе добри резултати. Ние смятаме, че и това компромисно изменение изразява много ясно нашите намерения, свързани с етикета за доверие. Към господин Кройцман, благодаря ви също за вашето участие и разбира се за всичко, което направихте като принос. Като докладчик Сянка, вие се стремите да обогатите, да подобрите текста и от тази гледна точка приветствам всичките ви изменения и ще ги включа в компромисното изменение. За малките и средни предприятия работим от много време да отразим тяхната роля в цялата ни дейност и Както знаем, те са гръбнакът на нашата промишленост, на нашата економика, затова трябва да подобрим услугата по доставяне на колетни пратки с оглед не само на потребителите, но и на малките и средни предприятия и цялостния сектор в Европа. Същото беше и за изменение 5. По темата за компромис 7 връщаме се към и за изменението, компромисното изменение за марката за доверие и ще говорим отново за това на следващото ни заседание, което ще бъде, ако не се лъжа, след две седмици в Страсбург. И надявам се, че не греша за датата. Ще поставим този въпрос. И разбира се, не трябва да създаваме допълнително бюрократична тежест. Тъкмо обратното докладата цели по-голямо простяване. По компромис 8 истината, че съм съгласен с текста, а що се отнася до изменение 4.5. говори с господин Шваб и целите, които той преследва с тези изменения, разбира се, искам да уверя господин Шваб, че съм отворен за диалог върху тези изменения и да получа обяснение. Сега за графика времето е нещо, което не ни достига, както обикновено. И всички трябва да отчетем, че това далеч не е първия доклад, който има проблеми с времето и че няма достатъчно време да обсъждаме измененията, но се надявам, че ще успея да го направя. Моля ви за извинение за всички закъснения към господин Била. Много ви благодаря за вашите коментари. По изменение едно смятам, че това е добро изменение. Повтарям го. Приветствам това изменение от социалистите. И смятам, че трябва да се запази този компромис и да се подкрепи защото смятам, че това е много важен текст за всички. Що се отнася до знака за довели в компромисно изменение 7, аз смятам, че трябва да има един такъв знак за всички, но не бих настоявала изцяло на това. Мисля, че в документа трябва да очертам определени граници и за да, комисия, за да може комисията да прецени. И разбира се, трябва да имаме приобщаващи, а не изключващи проекти и е важно обществеността да има достъп и sobre la cuestión que nos към информация по този въпрос. И към вас, господин председател, мисля си, че тук проблемът е с писмения превод или с формулировките. Мисля, че просто трябва да погледнем текста още веднъж. И ако не греша, на 17 декември в тази комисия ще обсъждаме още веднъж този доклад и, както казах, ще имаме по време на Страсбургската сесия среща с всички докладчици Сянка. Ще се съвърша с вас по електронната почта, кога точно да се видим. Надявам се, че в крайна сметка ще успеем да постигнем съгласие по всички изменения и за да може после да обсъдим доклада в комисията. Да, благодаря ви. Да, планът е да гласуваме на 17 декември. Отбелязах се, че комисията по заетост и транспорт на 6 декември ще гласуват по своите становища следващата седмица. Така че също трябва да помислите за Страсбургската сесия, защото сигурно ще искате да работите с нашите колеги, които изготвят становища. Мисля си, че това е добре за взаимоотношенията между парламентарните комисии. Госпожа Саналова, която също много активно работи в комисия по транспорт, ще ни помогне с това. Благодаря ви. Мисля си, че този доклад е много своевременен и трябва да гарантираме също така и популяризирането му, защото зелената книга по доставянето на колетни прати не беше особено популярна сред широките маси, но мисля, че ние трябва да вържем нашата дейност, дейността в областта на електронната търговия и защита на потребителите, нещо, което е важно. Сега преминаваме към още едно важно за гражданите предложение. И това е сферата, по която трябва да работим. Това е достъпността на вебсайтовете на органите от обществения сектор. И искам да напомня на онези, които до сега не са следили нашето заседание, че ние малко променихме реда на точките в дневния ред и се радвам, че докладчикът господин Хаджи Маркакис е тук. Имаме време да говорим сега, за да обсъдим съответните изменения. Комисията малко изоставя, но представител на комисията всеки момент ще дойде, за това предлагам да започнем с изложението докладчика и после комисията вече ще се присъедини към нас. Има 30 компромисни изменения. Наистина много сърдно сте работили. Господин Чарковски, който е докладчик Сянко от НП, е назначен за министър в Польша. Мисля си, че трябва да му изпратим нашите поздравления, защото в момента не е тук. Uh, мисля си, че това е добра новина за нашата комисия. Господин Шваб, доколкото разбирам, поема отговорността, поета преди на господина Чарковски, другите докладчици са в сянка или са излъчили свои представители, така че всички докладчици в сянка са тук или са представени. Господин Хаджи Маркакис, имате възможност да представите компромисните изменения. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина господин Чаковски беше един от най-активните и гласовитите членове на е, групата на докладчиците в Сянка. Да, той в момент не присъства, но той до 1 декември ще бъде депутат в Европейския парламент, но след това като министър и член на съвета, като отговорен за цифровите технологии, той ще може да ни представлява много добре. Както ви знаете, тази директива и както вие казахте, господин председател, цели всички вебсайтовете на органите на обществения сектор да са достъпни за всички граждани. И въпреки, че много хора смятат, че достъпа до информация се, много често се възприема като даденост, много е важно да бъдат обхванати всички граждани, включително и гражданите с увреждания и все по-многобройната група от възрастни граждани. Това е важно и за економиката и за потребителите, но особено е важно за най-засегнатите групи, които и имат свой много ефективен орган, който ги представлява. Това е Европейския форум на хора с увреждания, който много внимателно следи това, което правим. И така, какво направихме? придадохме особено значение на определенията. Тук много се доближихме до най-добрите световни стандарти, рационализирахме, опростихме определенията, така че те станаха абсолютно съответстващи на световните стандарти. Втората голяма част беше приложното поле. И това също обсъждахме в нашата комисия от самото начало. Какво да е приложното поле, как държавите членки да реализират изискването за достъпност на сайтовете. Ние се отклонихме от предложението на комисията с това, че ние направихме разграничаване между ново съдържание или променено съдържание от една страна и старо съдържание. Тоест, ние не последвахме идеята не спазихме идеята за това, че темите и услугите трябва да бъдат отчетени. Не, всяко ново съдържание от 1 януари 2015 година трябва да бъде достъпно, а старо съдържание трябва да стане достъпно до 1 януари 2017. Това звучи много амбициозно и е амбициозно, обаче е и изпълнимо и реалистично. Обаче определено ще трябва да говорим с съвета за изпълнението на тази идея. Що се отнася до аудиосъдържанието и излъчването на живо, тук даваме общо 4 годишен преходен период, т.е. 2 години повече, отколкото комисията. Задава се въпроса колко какво трябва да правим с сайтовете, които се поддържат от частни структури? Ние в приложение изрично разглеждаме какво точно трябва да бъде достъпно, когато става дума за сайтове, поддържани от частни структури. Също така се стремим като парламент да разграничим ясно трите вида дейности – наблюдение, изпълнение и докладване. Що се отнася до наблюдението, ние молим държавите членки да определят компетентен орган въз основа на принципа на субсидиарност, след това да създадат механизъм за работа с жалби и да докладват на всеки две години. А що се отнася до изпълнението, то е същото, както се предвижда в различни други директиви, които се занимават с механизми за изпълнение. Имаше сътрудничество и консенсус сред всички политически групи по този законодателен процес. Имаме 30 компромисни изменения. Да, господин председател, наистина работихме много усърдно. И не само депутатите, но и секретарят госпожа Биргит Харт работеше много усърдно, за да се постигнат компромиси. Така че като цяло имаме 240 изменения, но 30-те компромисни изменения обхващат една голяма част от тях и още веднъж много съм благодарен на всички колеги. Отчетохме бележките на всички групи, ги отразихме в компромисните изменения, което е добър резултат за утрешното ни гласуване. Така че ще имаме една много добра основа на Европейския парламент за преговорите. Защо това е важно? Защото това е нещо, което е много лесно за председателството. Има много предложения, които се обсъждат, но за следващото председателство това е една много лесна задача. И бих искал да ви предложа, тъй като работихме усърдно и много бързо, да се стремим към постигане на съгласие на първо четене. Това означава след гласуването утре да проведем едно обсъждане в рамките на литовското председателство в работната група и да гарантираме използването на всички механизми и да използваме всички механизми и влияния, както на сегашното литовско председателство, така и на големият брат, а именно Германия в съвета, да бъдат използвани така, че на последното заседание тази година на работната група на съвета да бъде финализиран процес, който да позволи да се премине към преговорите. След това гръцкото председателство ще може да поеме вече достатъчно добре оформената задача и да можем да гласуваме в пленарна зала през януари. Мисля си, че това е последната възможност, защото иначе тази лесна, дори лесна задача няма да може да бъде изпълнена с бъдещото председателство вече говорихме въз основа на компромисните изменения. Просто искахме да видим какво е настроение. Виждаме, че отношението е положително и надявам се, че господин Черковски ще ни помогне в качеството си на министър полското правителство. Бих искал да благодаря и на господин Рамон, който усърно работеше с нас и разбира се, още веднъж искам да благодаря на секретарията, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, особено за този доклад и за вашите обсъждания с председателството. Наистина това е много важно. И наистина вече сме в добра позиция да гарантираме един добър резултат от гласуването, така че да можем да формулираме и мандата за преговори. Така че всичко върви много добре. Сега нека да изслушаме докладчиците в сянка. Господин Шваб първо за НП. Благодаря ви, господин председател. Първо. Бих искал да благодаря господин Хаджи Маркакис за неговата работа и за неговите предложения. Той ни води в абсолютно правилната посока. Бих искал да се извини от името на господин Чарковски. Да, наистина, той е назначен за министъра в новото полско правителство и ще отговаря, на въп... той ще отговаря за въпросите на цифровите технологии. До 1 декември той продължава да бъде депутат в Европейския парламент и след това, за съжаление, ще поеме новите си задължения, ще ни напусне, но бих искал от негово име да изкажа някои мисли. Мисля си, че неговата позиция е доста близка до позицията на господин Хаджамаркакис. През последните седмици бяха постигнати някои важни компромиси по деликатни и спорни въпроси. Така че няма някакви сериозни разлики в мненията. Подкрепяме целта на предложението на Европейската комисия – за достъпността на сайтовете на органите от обществения сектор. Ние смятаме, че е необходимо всички потребители да имат лесен достъп до тези сайтове. Важно е ефикасно да се използват съвременни технологии и те да са достъпни за гражданите. Също така е важно е да мислим за гражданите с увреждания и гражданите в напреднала възраст. Те са също така и важни в контекста на нашето преминаване към общество, основано върху цифрови знания. Има желание всяка една институция да осигури възможност за достъп за тези групи граждани, както и за микропредприятията. Винаги сме се стремили да не налагаме излишни затруднения на малките и средни, особено микропредприятията, които много активно също работят в тази сфера. Докладчикът е положително настроен към нашата идея. Много е важно да се постигне баланс между малките и средни предприятия от една страна и големите от друга страна, както и да не забравяме за микропредприятията. Господин Хаджи Маркакис разширява предложението на парламента и предлага да се включат всички страници, всички веб страници в предлаганото законодателство, без да се изключват и най-малките предприятия. И нашия колега господин Чарковски е много за това предложение, защото в Польша има много микропредприятия. Но държавите членки трябва да помислят как този въпрос да се реши. Господин Черковски предлага един поетапен подход и предлага от 2015 година да започне този процес, преходния период и постепенно да бъдат обхванати всички предприятия. Без този преходен период не би било възможно и полезно за държавите членки да могат да постигнат целите на законодателството, особено що се отнася до аудиовизуалното съдържание и неговото излъчване на живо. Господин Черковски смята, че трябва да помислен също така и за мобилните приложения – и той посочва, че необходимо е да се постигне в крайна сметка използване на приложенията, което да се основа върху единен формат на приложенията. Мисля, че утре с голямо мнозинство, ако не е единодушно, ще одобрим доклада. Благодаря ви. Да, госпожа Перес. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря от името на колегата ми, който не може да присъства, да благодаря на докладчика за неговата работа, включително и работата му с докладчица Сянка. Много своевременен и важен е този доклад, тъй като то, той защитава правата на гражданите да бъдат информирани. Включват се и уязвимите, включително и уязвимите слове население, включително и възрастните хора и хората с увреждания. Моята група е удовлетворена от извършената работа и е удовлетворена от 300 компромисни изменения. Ние смятаме, че приоритет е да се разшири приложното поле на директивата в максимална степен и смятаме, че списъкът посочен в приложението е добра основа за това разширяване. Смятаме, че е важно крайните потребители да имат достъп до услугите на уебсайтовете на всички органи от публичния сектор. По всички възможни начини, чрез мобилни приложения, чрез таблети. И за това е много важно да се прилагат максимална степен нови технологии, които постоянно се развиват. И накрая позволете ми да отправя един призив. Нека да се започне поетапното въвеждане в действие на изискваните, изиск, да се започне поетапното въвеждане в действие на изискване на тази директива. Ние знаем, че също така трябва да се гарантира и достъпът на онези сайтове, които са сайтове на обществени органи, но се поддържат от частни структури. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви. Кой е следващия? А, да. Е, заповядайте вие. Uh, Кристиан Енгстром. Uh, well. Аз съм съгласен с казаното от докладчика, от докладчиците в сянка преди мен. Читам, че работата на докладчика е отлична. и Имаме пълен консенсус. Предложението на комисията беше доста стеснено като обхват. Бяха изслушани различни НПО, директно засегнати лица, за да се разшири обхвата. Читам, че Докладът е разумен, добър. Искам да благодаря на всички и очаквам утре с вота да подкрепим доклада. Благодаря, господин Билан. Има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че изготвихме компромисните изменения, така както бяха представени. Моята група ще ги подкрепи изцяло. Искаме тази директива да бъде осъвременена, а не да остарее преди дори да е влязла в сила. Аз съм за предлаганите теологично неутрални решения, както използването на мобилни устройства, като таблети и прочие. Приветствам компромисно изменение 17, където се говори за съдържанието на уебсайтовете и привеждането в съответствие с изискванията на директивата и изменение 5, което говори за обхвата на документите. То също заслужава нашата подкрепа. Важно е Уебсайтовете на публичната администрация да бъдат обхванати. Трябва да се включат също и уебсайтовете на фирмите, които извършват някои обществени услуги. Искам да благодаря на докладчика. Поздравявам го за избирането му за член на полското правителство. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха в този процес. Председателят благодаря. Госпожа Штайлер поиска думата. Има ли други, които искат да се изкажат? Госпожа Штайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Искам да поздравя господин Часковски за избирането му за министър по цифровизацията. За него това е, е чудесно. Много от колегите, които започват последствие работа в е, националните е, администрации, продължават да поддържат контакти с Европейския парламент. Искам да благодаря на докладчика за това, че взе предвид много от предложените от мен изменения. Те бяха отчетени в компромисните изменения. Благодаря за доброто сътрудничество. Освен това бяха постигнати положени усилия да се постигне решение преди изборите. Някои от нещата, които бяха постигнати тук, включват и този въпрос, а именно подобряването на достъпа до вебсайтовете за лица, които до сега не са имали такъв достъп е нещо много положително. Ние трябва да предвижим бързо този въпрос, да подкрепим компромисните изменения. Искам също да видя по какъв начин ще работим с новото председателство, което ще се поеме от Гърция в началото на януари. Очаквам гласуването утре. Отново искам да подчертая, че сътрудничеството беше много добро и че ще доведе до осигуряването да достъп на много лица, които до момента не са имали такъв. Благодаря. Искам да дам думата на представителя на комисията. Добре е дошъл в комисията. Искам да ви помоля да коментирате компромисните изменения и други въпроси, които бихте искате, искали. Искам да поздравя за изготвените изменения. Това показва добро разбиране на предложението на комисията, въпреки техническия му характер. Целта е ясна. Задачата ни е да разгледаме измененията, да видим какви ще бъдат техните последици и как те се вписват в други законодателни предложения на комисията. Ние ще продължим да работим конструктивно и в бъдеще с Европейския парламент е, за постигането на конкретни резултати през едните месеци. Що се отнася до достъпа, надяваме се, е, че ще се подобри този достъп е, в началото на следващата година, за да се постигне упростяване. Надявам се, че при следващото председателство ще бъде постигнат чувствителен напредък. Председателят, благодаря ви за подкрепата. Господин Кацимаркакис, за заключение. Искам да се върна към стандартите, които бяха упоменати. Първо в отговор на господин Шваб за малките предприятия. Сигурно имате предвид малките общини, тъй като те имат проблеми. Повечето от фирмите са засегнати, те предлагат обществени услуги в някои случаи. Ние искаме да се гарантира равно третиране. Господин Гарсес, или по-точно колегата, който го представлява, и господин Билан говориха за мобилните устройства. Действително, те са включени в компромисните изменения. Искам да припомня, че ние се фокусираме върху обществените услуги. Въпреки това, постижението е съществено. Искам да благодаря на двамата колеги, на господин Гарсес, който настояваше много за това. Ние високо а, а, ценим а, подкрепата на страните от а, северната част на континента и че скандинавските страни приемат е, нашите предложения. На госпожа Штайлер, да, много добре е нашите избиратели да видят, че парламентът може дори да подобри едно и без друго добро предложение, представено от комисията, както и да направи нещо не за нашите избиратели, а за обществото, за гражданите които трябва да имат достъп всички трябва да имат достъп. Гръцката страна е много добре подготвена. Разговорите, които водихме до сега, показва, че те са запознати в голяма степен с подробностите. Освен това, те ми дадоха представа за това, как разсъждават колегите в съвета. Действително, Германия е тази, която иска да се изчака един европейски стандарт, който ще бъде готов през февруари но трябва ли да чакаме до февруари? Ако изчакаме до тогава, това ще означава, че предложението няма да бъде приключено, защото ще имаме период на изчакване и трябва да се постигне споразумение на първо четене през февруари. Нашата формула остава открита приемането на европейския стандарт след февруари. Учели сме този факт. Гръцкото председателство също ми го припомни и то на ранен етап, за да мога да го включа в компромисните изменения. Мисля, че сме наясно. Благодаря, действително това е постижимо и трябва да го направим. Председателят, благодаря ви за вашата енергична, динамична работа по въпроса. Вие ангажирахте много хора, които бяха пряко засегнати и това беше интересно. Надявам се да постигнем добър напредък и че това ще продължи с гръцкото председателство, с което започна предварителна работа. Вие имате нашата подкрепа, което ще ви даде добри позиции при воденето на преговорите и при договарянето на подробностите с докладчицата в сянка. Сега преминаваме към друго ново досие, може би едно от е, новите, което, най- последните нови, които ще открием, доклада на господин Билан. Това е становище за комисията по економическите парични въпроси, по един много важен елемент е, на цифровия вътрешен пазар за картовите платежни операции. Става дума за обменните такси за картови платежни операции. Това е въпрос, който е на дневен ред отдавна. Господин Борисов е докладчик в Сянка. От името на ЕП госпожа Вернил. Тя ще говори от групата на социалистите. Господин Екстром, вие ли сте докладчик в Сянка от Зелените? Не. Не знам го ли господин Каци Маркакис ще говори. Очакваме да има също докладчик в сянка от групата на либералите. Вие ли ще бъдете, господин Кацимаркакис, и по тази тема? Не. Искам да дам думата на господин Билан. Има ли представител на Европейската комисия по въпроса? Не. Може би ще пристигне. Okay. right. Are they going to present the impact assessment to us? All right, okay. Well, the commission I... Доколкото разбирам, комисията трябва да представи оценката на въздействието. Господин Била не е тук. Ще дойде. Може би да ви дам накратко думата, за да направите встъпително изказване. Благодаря, господин председател. Дами и господа, картовите операции са изключително важни за функционирането на економиката. Те са иновативни, те са много по-бързи, отколкото разплащанията в брой. Една от практиките, които пречат на развитието на вътрешния пазар, е свързана с така наречените четиристранни схеми, т.е. така наречените многостранни обменни такси. Потребителите често не са запознати с тези такси, които се събират от които се вземат от предприемачите има много стимули за събиране на по-високи такси. Това, което се предлага тук, има за цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар на платежни услуги. Комисията е набелязала какви са пречките и предвижда стъпки за разрешаването на проблемите в Европейския съюз приемането на тавани в Европейския съюз за обмените такси, както във вътрешен, така и външен план, ще допринесат за по-доброто функциониране на вътрешния пазар, както за реализиране една от четвърте свободи, а именно поставяне на акцент върху потребителите. Относно обменните такси при външни и външни операции, тук не искам да се намесваме относно налагането на тавани. Дебата, който водим сега в рамките на нашата парламентарна комисия, се надявам да ни даде възможност да стигнем до едно по-добро решение. Трябва да имаме предвид и как ще се предлага, прилага на практика регламента, за да няма заобикаляне на правилата. Комисията прилага, споменава принципа за технологична неутралност, който да се използва и при извършването на картови плащания, независимо дали онлайн или офлайн или чрез използване на корпоративни карти. Това, което аз бих предложил, да се примахнат разпоредбите, свързани с корпоративните карти, защото не виждам оправдания за тях. Тук не считам, че трябва да се поставят лимити. Освен това, ще предложа в член 2 дефиниция за платежна карта. Пазарът непрекъснато се променя, затова ще предложа един по-кратък период за действие на клаузата за преразглеждане, за да може по-бързо да се прави преглед от страна на комисията да се отчитат е, новите развития на пазара, броя на участниците на пазара, които предлагат подобни услуги. Аз е, предлагам да се съкрати периода за преразглеждане, тъй като ми се струва, че 4 е, години е твърде дълъг период. В много страни има вече подобни разпоредби. Тези диференцирани периоди могат да се окажат вредни за конкуренцията на пазара на платежни карти. В член 6 ще се примахват териториалните лимити, след като влязат в сила разпоредбите на регламента. Има преходен период, който също може да навреди на действието на единия пазар. Измененията към член 7, временното изключване от обхвата на нови картови системи, Тук трябва да сме много предпазливи, за да не налагаме прекалено обременителни разпоредби. Наша задача е новонавлизаните на пазара да са равнопоставени. Трябва да се следи състоянието на пазара и да се предлагат по-добри е, решения, отколкото бихме могли да предложим на сегашния етап. Очаквам да изслуша вашите предложения, колеги. Очаквам разискванията да бъдат много ползотворни. Мисля, че представителя на комисията вече е тук. Бихте ли ни запознали с оценката на въздействието? Вече започнахме разискванията по доклада. Ще продължим с тях, след което ще ви даде възможност вие да се изкажете. Горис... Господин Борисов от името на НП има думата и госпожа Штайлер също ще се изкаже, госпожа Вернюк може да има, да има в последствие и други желащи. Господин Борисов. Искам да благодаря на комисията за предложението, да благодаря на докладчика Белан за неговата работа. Европейските граждани се нуждаят от интегриран вътрешен пазар за плащания. Но въпросът за обмените такси е сложен и трябва да сме внимателни какъв ще бъде ефекта от промените. Искам да се фокусирам върху следните елементи, които са важни според мен. Първо, поставянето на таван на обменните такси. Комисията предлага да се регулират на трансгранично и национално ниво от 0,5% за, бедни, за дебетните карти и 0,2% за кредитните карти. Това ще намали разходите за потребителите. Това ще бъде също и тест за търговците, които няма да са толкова силно стимулирани за налагането на такси, защото ще е все едно дали се плаща с един или друг вид карта. Питам се дали сега наложените такси отчитат тавани отчитат направените инвестиции. На второ място, на национално ниво, налагането на еднакъв таван за всички държави членки няма да отрази състоянието на местния пазар, защото има страни, като Дания, където таксите са ниски, в Польша е по-различно, затова трябва да се доразвие инфраструктурата за картови разплащания което трябва да позволява е, и е, съответни нива на таксите. Може да се стигне до обесърчаване на инвеститорите на пазара на картови плащания. Следва да се имат предвид е, различните условия, които съществуват в различните пазари на картови услуги в Европейския съюз. Необходимо е да се стимулира конкуренцията, търговците да могат да избират между банки, които могат да се намират извън тяхната страна и които предлагат по-низки такси. Целта е в последствие послед... да се намалят таксите, обменните такси. Предложението създава регулирана и нерегулирана зона, предвизат се четири странни схеми, кредитните и дебитните карти се разглеждат по по-различен начин, отколкото корпоративните карти. Цел... Искаме да се примахне тази диференциация. Трябва да посветим повече внимание върху този въпрос, да видим какъв ще е ефекта върху потребителите. всички карти от определена марка трябва да бъдат приемани и тяхните логограми трябва да бъдат поставени на видимо място от търговеца. Да е ясно, че ще се приема виза, и и прочие. Тези карти трябва да имат едни и същи обменни такси потребителят би трябвало да има сигурност, че картите, с които разполага, ще бъдат приемани. Трябва да обмислим допълнително тези въпроси, какъв ще бъде техният ефект, който може да се окаже доста сложен. Председателят, благодаря ви, господин Борисов. Госпожа Верньо. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много се радвам на това предложение на комисията, защото то ще сложи край на тази безкрайна джунгла от такси. Искам да повдигна един въпрос и да го отправя към комисията. Става дума за автоматичните плащания, автоматичното тегляне на суми за плащания, а не конкретни картови плащания. Във всички случаи Извинете ме. Excusez-moi. S'il ne s'agit en aucun cas de remettre en случай не става дума да се поставя под е, въпрос принципа да има такси, но понякога тези такси са непропорционално високи. Освен това има голяма разлика в отделните страни или таксите за отделните карти, което е препятствие пред търговията и пред националните пазари за плащания. Това е затруднение и за търговците, и за потребителите. Защото в края на краищата се налага своего рода монопол. И аз се надявам, че ще можем да подобрим функционирането на вътрешния пазар на картовите плащания. Ние всички сме наясно, че има и съпротива, има и трудности при картовите плащания, включително и в Белгия. И това не се поражда от нежеланието на търговците да се плаща и желанието, или желанието им да се плаща в кеш, но от е, факта, че има подобни е, такси и които затрудняват ощетоводяването на плащанията с карти. Присъединявам се към колегата докладчик. Е, той настоява за изчистване на дефинициите. Това е много добре. Трябва да е ясно всъщност какво разбираме под картово плащане. Е, също така съм съгласна с това, че трябва да се скъсят сроковете за вътрешните операции. Факт е, че в някои страни членки вече има съответното законодателство. Е, ще имаме някои предложения за изменения, ще ги подадем в съответния срок, но мога да кажа, че имаме воля да вървим в една посока заедно с докладчика в полза на потребителите и на търговците и да приключим с тази раздробеност на пазара. Uh, Благодаря. Други докладчици в сянка, госпожа Стайлер? Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците в сянка и на докладчикът. Малко пояснение. Ние имаме ли механизъм за засилено сътрудничество по тази тема с комисията ЕКОН? Не, исках точно това да установя. Жалко, защото в края на крещата става дума за основен интерес на потребителите, но той се свързва и с някои основни въпроси под е, правомощия на други комисии. Смятам, че Прозрачността е основен момент в този дебат. И е, аз е, доста добре разбирам как е, действат тези обменни такси и е много важно да сме наясно къде, каква част от таксата отива къде. В такъв смисъл прозрачността е, е съвсем недостатъчна в тази област и в края на краща нашата цел е именно да създадем една по-прозрачна система и за търговците, и за клиентите им, за да е ясно как е, действат нещата в тази област. От гледна точка на търговията на дребно, е, вярно, че е важно да има, да е ясно, е, да има по-добро разбиране, да има справедливост – а също така парите, които се получават от подобни е, такси, е добре да отиват за борба с измените, измамите или други подобни дейности. Знаем, че някои компании работят в тази посока, така че е добре да има малко пояснения за аргументите. Е, примерно търговците на дребно. В някои страни е, има страни, тук се упоменаха колегите, че има различни режими в Полша, в Франция, в, в Полша примерно е проблем тези плащания. Има ли известен преглед да разбереме какво се случва в отделните страни, как стои въпроса с прозрачността, къде е тя е по-голяма, къде не, кои са, къде са добрите практики? А също така комисията или докладчикът може ли да коментира къде според тях ще бъдат допълнителните разходи за потребителите, защото е, има ли някаква статистика, някакви данни, ако се приложи тази система, колко ще струва тя на е, един е, потребител от Обединеното кралство? Твърди се, че ще е 35 лири на месец. Така ли е? Вярно ли е тази цифра? Може ли комисията да потвърди, че няма е, разходите да се стварят на гърба на потребителите? А що се отнася до по-малките по търговците на дребно, за търговците на дребно, знаете, че те може би няма да могат да използват тази система, защото налагат допълнителни такси, които не е в техен интерес. И а, е, ясно ли е как е, се смята този таван. Той, може би, може да бъде много вреден за малките търговци. Трябва да има известна равнопоставеност там. Освен това, ме интересува какви са, а, о, какъв е отговорът за разходите за потребителя. Какво ще се случи, ако се намалят тези такси? Вярна ли е цифрата 35 лири? И е, също какви данни имате за търговските на дребно? Е, какви са системите, като се използват в отделните страни членки, кои са най-удачните системи и е, искам да разбера в края на кращата как да постигнем този компромис е, между целите на търговците на древно, техните интереси и е, нашето желание да не сложиме тези нови разходи на гърба на потребителя. Действително има, това е област, където трябва да търсим решение на проблемите. Радвам се, че комисията излиза с това предложение и се надявам, че ще постигнем един резултат, възможно най-скоро. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожа Търно. Благодаря. Съгласна съм с почти всичко, което бе казано, но тук става дума действително за прозрачност и за регулация на пазара, но прозрачност няма. Господин Билан каза, че потребителят много често не е наясно колко плаща за тези карти. Мога да кажа, че едва ли някой знае за така наречената обменна такса. Това е просто един скрит е, разход, който потребителят не осъзнава. И за това трябва да има избор. Ние трябва да сме наясно къде отиват парите ни. И е, в края на кращата ние сме е, всъщност е, жертвите. Знаете, когато плащаме в магазини, в ресторанти, какво се случва. Наясно е, че се търсят решения. Много често, когато опитаме да платим с карта, обаче те казват, ами имам, системата не работи, Защо така че ние трябва ясно да кажем какви са тези разходи. И е, факт е, че е, комисията, самата заплаха, че комисията ще наложи таван на тези такси, като че ли вече създава известно действие. Моите предпочитания винаги са за това да не излизаме с прекалено много регулаторни режими, но ето дори самата заплаха, че може да се наложи някаква регулация, води до някакви решения. Аз също подкрепям предложението на господин Билан да се съкрати срока, защото не е нужно да се чака толкова дълго. Председателят, благодаря. Благодаря за този пръв кръг от обмена на мнения. Чухме мненията и на докладчика, и на комисията, на докладчиците в сянка. И мисля сега, че е момента да дадем думата на комисията да ни представи малко повече тяхното проучване на въздействието. Съжалявам, че няма да можете да използвате техника за презентацията си, но ако можете така да ни дадете основните моменти и също така да коментирате въпросите на колегите. Е, нашето заседание може да продължи до 12.30, ако имате нужда от е, толкова време, можете да го употребите. Виждам, че е, сте тук за пръв път на наше заседание. Знам, че сте представили на Генерална дирекция конкурентна способност. Ние не често виждаме техни представители тук, така че с удоволствие ви посрещаме сега и се радваме, че се ангажирате. Благодаря. Благодаря за поканата. Тук е и представител на Генерална дирекция Пазари. Те са, са автори на предложението. Ние много интензивно си сътрудничим по пакета, защото става дума за регламента, за многостранните обменни такси и директивата. Извинявам се, всъщност поради това, че не сме запознати в нашата дирекция с процедурите на парламента, не ви уведомихме предварително, че имаме презентация с слайдове, е, но може би толкова по-добре. Е. В края на кращата те само много официално представяха изследването на въздействията, но с удоволствие ще ви ги представя сега, а също така ще коментирам и изказванията направени днес. Така че за тези, които не са наясно за сега какво означават обменни такси, ще поясня ще поясня какви са проблемните. Също така ще поясня и някои от възможните варианти, които избрахме в проекта от директивата, свързани с проучването на въздействието, а също така и ще се опитам да коментирам някои недоразумения относно евентуалните последици от регулацията. Какво са обменните такси? Тези, които до сега не са се сблъсквали с тази проблематика, реално ние всички, всички сме се сблъсквали с това явление. Нека да поясня. Ако отида и си купа една фотоапарат за 100 евро, аз лично си представям, че не плащам нищо заради, заради факта, че плащам с карта. Обаче, търговецът ще плати на своята банка в зависимост от това с какво а, плащане, с каква карта аз съм платила. Значи те а, ще платят някаква такса на неговата си банка и част от тази такса ще се вземе от моята банка. Това е така наречената обменна такса. Около 70% са тези такси и е, те се договарят между самите е, банки, примерно Mastercard, Visa и също между е, сдруженията от банки. Значи тези, които издават карти и търговците са постигнали споразумение за тези обменни такси. И ако в Белгия аз платя с банк контакт, 5 цента ще е, плати търговеца за 100 евро. Ако платя с MasterCard, може би не в Белгия, но в друга страна, ако е дебит на картата, е, цената ще е 10 или 20 цента. Ако платя с кредитна карта, може да е 70 цента или 1 е, евро. Ако използвам корпоративна карта, която ми дава моят работодател, те се наричат понякога златни карти или така, тази такса може да стигне до 1 евро и половина, 1,70 и ако използваме Американ Експрес, като е карта, ще е около 2,50 до 3 евро таксата. Тоест една и съща операция от моя страна и от страна на търговеца, но е, моята банка индиректно ще получи е, пари от е, търговеца и тя евентуално ще има стимул да ме накара да платя с най-скъпия възможен, по най-скъпия възможен начин. Значи не да платя с банк контакта, евентуално с виза, с голд или с корпоративна карта или с American Express. Така че системата има много недостатъци. Ние се занимаваме в нашата генерална дирекция конкуренция от 20 години с този въпрос и мога да кажа, че споразумението между банките за тези такси всъщност ограничава конкуренцията. Защото не дава възможност на отделна търговска банка да се договори с отделен издател на карта за конкретна такса. Е, тоест има едно колективно е, договаряне, което поставя някаква таван за таксите, които се налагат на търговците. Така че ако има едно колективно споразумение да се платят, да речем 0,20%, това е една долна гарция под граница, под която търговеца не може да договори такса, защото той знае, че всички други банки са договорили същата такса. Именно това за нас е ограничаване на конкуренцията, което означава, че това е забранено от е, съответното законодателство, освен ако няма основания за подобно ограничение. Примерно, банките се аргументират е, с различни е, доводи, че, именно, че пазара е двустраден, че има различни интереси за използване на платежните инструменти. на мен това ми прилича на диалога, в който се казва, е, е, нали, нека да направим така, че мъжете да плащат такса, жените да влизат е, безплатно и тогава вече едните ще имат стимул да плащат. Така че идеята е, че ако ние накараме търговците да плащат, ще стимулират те индиректно клиентите да плащат с скъпите карти и така нататък. И ние сме на път да се съгласим с това. Не, няма причина да отхвърлим тази аргументация. Проблема е, че е, съм, има много голям разнобой в таксите и има много голяма разлика в нивата на плащане в страните членки. Също така има конкуренция между различните издаващи, е, компании, издаващи карти и е, те предлагат на банките възможно най-високите такси, за да може те да имат стимул да ги предлагат. В Обединеното кралство бе забранена една подобна национална схема и после е, Mastercard веднага предложи малко по-скъпа е, такса и е, имаше така движение в тяхна посока. След това Mastercard предложи и така нататък. Е, после се намеси виза и изведнъж банките всички преминаха на виза. Е, потребителите не са наясно с това, но механизмът си действа по един пазарен начин и като че ли се създава така наречената обратна конкуренция, т.е. не се свалят цените надолу, а се повишават цените по този начин и това е реален проблем за пазара. От гледна точка на конкуренцията това е проблем за нас. А от гледна точка на потребителите проблема е първо, че те не знаят какво плащат индиректно и че всичко това увеличава цените на стоките и услугите. Тоест, ние индиректно плащаме за все по-увеличаващи се такси. И от гледна точка на потребителят, факт, че ако аз плащам с дебитна карта или е, безналично, в края на краищата финансирам хората, които е, плащат с American Express. И ако го доведем тази аргументация до е, крайност, можем да кажем, че всъщност бедните плащат за богатите и е, това не може да бъде толерирано. В края на кращата ние е, работим за политика за защита на потребителите и за развиване на конкуренцията. Това са основно проблемите. Те е, стават все по-значими в последните няколко години. И когато започнахме да работим по въпроса с обменните такси, пропорцията за нея беше 10-15% в страните членки, но в момента над 60% са картовите плащания в някои страни. Така че е, тези 3 евро, които плащате в момента индиректно, са много-много по-значими от времето, когато се плащаше е, кеш. И е, тогава въпрос е как е, решаваме този въпрос? първия вариант на оценката на въздействието е нули, нулевия вариант, какво се случва, ако не правим нищо. Ние сме имали заведени дела срещу Mastercard и Visa и сме постигнали уреждане на спора. Бяхме завели дело в съда срещу Mastercard. Очакваме окончателното решение на съда на Европейския съюз след процес на обжалване. Това ще стане следващата година, но този процес започна през 2007 година, когато обявихме, че тези многостранни обменни такси са забранени, но MasterCard продължи да ги прилага. Така че в рамките на всички тези сложни процедури и двете международни схеми започнаха да реагират до 0,2% за дебетните карти, е процента на MasterCard и 0,3% по кредитните карти на виза. Таксите също са такива, така че това сваляне на таксите е положителен резултат. Обаче става дума само за трансгранични такси, докато за виза при трансгранични транзакции въжат само за една част от държавите членки, 10 държави членки, т.е. означава, че европейските институции не са успорили законосъобразността на тези такси. Това е и защото около половината от тези случаи се разглеждат от националните органи защита на конкуренция. Ние работим в тясно сътрудничество с тях, обаче, за съжаление, това не води до достатъчно добър и съхватен резултат, за да се реши проблемът на вътрешния пазар. Проблемът е също, че работим и с различни срокове. Например, в Польша и в Унгария се взима решение, след това то се обжалва пред съда. Например, в Франция беше посигнато уреждане на спора между орган за защита на конкуренция и фирмите, издаващи карти. Има съвсем различна ситуация в Обединеното кралство, виждаме, че има най-различни процедури, които се водят с най-различни срокове. Ще има дълго време, ще мине доста време преди да се стигне до едино решение. И сега наблюдаваме, че около 90% от таксите не отговарят на горните граници, по които постигнахме съгласие с визи и MasterCard. Ако разгледате ситуацията в Европа, ще видите, че Таксите са много ниски, 0,2-0,3%. Много жалко, че не донесох със себе си слайдовете. Ако разгледаме цялостната ситуация в Европа, ще видим, че таксите, например, в Польша и в Унгария са 10 пъти по-високи, отколкото нези договорени с комисията. И това е проблем на вътрешния пазар. Защото ако аз предлагам карта за цели Европейски съюз или за 5 държави членки, за тези държави членки банките очакват да получат същите проценти, каквито получават и за сега издаваните карти. Аз знам, че в много страни се водят съдебни дела, свързани с нарушаването на конкуренция, така че може би тези такси ще бъдат обявени на незаконни. И тук става дума не само за картови схеми, това въжи и за плащания въз основа на интернет или мобилни устройства, така че новите платежни инструменти от близкото бъдеще представляват също така проблем. Проблем е в това, че нивото на таксите е различно от страна на банките различни държави членки и потребителите във всяка една страна трябва да знае каква е обменната такса, защото също така това е важно и за покупките в интернет. И тук също така стои въпросът за това, че не функционира вътрешния пазар, защото ако търговецът на древно иска да отиде в друга страна, например, той работи в Польша, където такси са много високи, този търговец може да отиде в друга страна, той може да използва услугите на банка, например, в Германия, къде таксите са по-низки, обаче правилата на схемата задължава в този случай банката да плаща много странната обменна такса на страната, в която се е установил търговеца. Т.е. фактически търговците на дребно нямат никакъв избор. И това е една сфера, в която това е една ситуация, в която вътрешния пазар не работи. Както аз вече казах, ще мине доста време преди да се постигне единно решение. Така че това е варианта нула, когато не се промени законодателството и оставаме в сегашната ситуация с разпокъсан пазар и с много проблеми за интегрирането на пазара, за предлагането на услуги и продукти в целия Европейския съюз и също така ще бъде много трудно да обясняваме на потребителите колко реално плащат. Нека сега да минем към въпроса как бихме регулирали този въпрос. Първият вариант е да се регулират само трансграничните транзакции и за щастие сме постигнали съгласие с MasterCard и Visa и можем да кажем да, можем да останем на това положение и тогава търговците на древно могат да отидат в други страни и да използват по-низките такси от 0,2-0,3%. Ние смятаме, че това е добре. Ние предлагаме в регламента точно това като първи етап на прилагането на това предложение. Така че първият етап би бил либерализиран на всички трансгранични транзакции, независимо от това дали потребителят, търговеца на древно отива в чужбина – и тогава се прилагат вече договорените такси. Но ние смятаме, че това не е достатъчно, защото това, което се случва е, че особено големи търговци на древни ще могат да използват една банка за няколко държавченки членки или за цели Европейски съюз, защото големите търговци на дребно имат възможност да преодолеят проблема с различните стандарти и те инвестират с това инвестират в това в отношенията си с придобиващата банка. Обаче за дребни търговци на а, дребно това не е възможно. Ние смятаме, че така или иначе е положително тук, че се намаляват таксите в страните и ние смятаме, че не трябва да спираме на този първи етап. Да спираме само на трансграничните транзакции. Трябва да създаме равнопоставености в оценката на въздействието. Също така има вариант, в който държавите членки да се определя какви да бъдат приемливите многостранни обменни такси в техните страни. Проблемът обаче е тук, че няма единна методика за държавите членки да определят тези такси, но дори да имаше, чрез легализиране само на трансграничните транзакции, давате възможност през задната вратичка да се промушат всички търговци на древно, вече тук пак ще пострадат по-малките търговци на древно. Така или иначе това все пак ще бъде полезно, защото това ще приближи, приближи вътрешния пазар до по-голяма равнопоставеност на участниците в пазара. Какво трябва да бъде нивото? Ние смятаме, че 0,2-0,3% трябва да бъде това нивото. Това е прието и от двете платежни схеми. Наскоро беше прието от виза за кредитните карти. Ние виждаме, че схемите не се сриват от това и че те спокойно могат да оцелят в тези условия, дори и процъфтяват. Защото се увеличава обема на продажби с използват на карти. Така че това е, е нещо, което трябва да се направи. Също така разгледах редица варианти изложени в оценка на въздействието. Вече беше поставен тази сутрин въпроса за корпоративните карти и за тристранните схеми. Тук също е необходимо да се внесат разяснения. Проблемът с многостранните обменни такси изниква основно защото търговците не могат да откажат карти или да предложат или да приложат наценка. Например, с дебитните карти – това са потребителски карти, както и кредитните така са потребителски карти, които са много разпространени. Практически всеки гражданин в Европа има средно едно цяло и половина кредитна карта, в което включва и бебета. Така че всички имаме дебитна карта, всички искаме да плащаме с не. И дори ако търговецът смята, че таксите са неприемливо високи за него, той не може да откаже и не може да приложи наценка, защото се опасява, че ще отидем в друг магазин. Така че много е трудно на търговците да упражняват натиска върху таксите. Затова ние казваме, че потребителските такси трябва да подлежат на определена горна граница на таксите. Но това не въжи за корпоративните карти и за картите, които са предмет на тристранни схеми това също не е толкова необходимо, защото тези две категории карти за момента има толкова нисък пазарен дял, че е много лесно за търговеца да каже, приемам вашата дебитна карта и е, кредитна карта, но не приемам вашата карта American Express. Или приемам вашата е, дебитна карта, но не приемам вашата златна кредитна карта. Така че не е задължително тези карти да бъдат е, също предмет на така горна граница. Това ще бъде много сложно. Е, защото тук също се въвлича и работодателя, така че няма особен смисъл това да се прави. Но ние смятаме, и точно тук е въпросът с прозрачността, че плащането трябва да бъде много по-прозрачно. Т.е. търговците на дребно трябва да знаят колко плащат за всяка карта, така че банките трябва да имат несмесени такси. В момента е смесват таксите, вие получавате банково съобщение за таксите и ви виждате само общата сума. Т.е. вие не знаете какви са таксите за дебитната карта, за кредитната карта. А ние искаме Продавачата да има възможност да обясни на потребителя за това. Не приемам вашата карта, защото тя е по-скъпа за мен. Също така ние смятаме, че в бъдеще ще има възможност за обединяване на междукартовите схеми, като Visa и MasterCard, когато става дума за плащане по мобилен телефон и тогава банките могат предварително да решават коя точно търговска марка да се използва. Разбира се, банките ще препоръчват и ще избират по-скъпите карти. Ние смятаме, че не банките, а търговеца на дребно трябва да прави предварителни избор, а в крайна сметка потребителя да казва какво иска да използва. Така че това е като цяло, което иска да кажа за нашите решения. Имаше някои решения? Може би ще отговоря на три от тях. Първият е свързан с различната реалност на различните пазари. Да, така е, обаче не трябва да забравяме, че различната ситуация на пазарите съществува не само между държавите членки, но между различните сектори. Защото много е различно дали ще използвам кредитната или дебна си карта в супермаркет, в магазин за бижута или в магазин за коли. Така че ние говорим за това, че разходите на издаващата финансова институция и разходите на продавача не са толкова значителни. Също така, един очевиден пример тук е Полша и много често чувам, че в Полша има различна ситуация, защото не всички могат да използват картите си, но съвсем до преди скоро Полша, преди там да се приеме законодателство, имаше най-високи многостранни обменни такси в Европа. И проблемът е, че всички имаха карти, но не можеха да ги използват, защото само в 20% от случаите търговци на дребно приемаха карти. Последицата беше, е, че полските граждани просто отиваха в банкомата, теглиха пари в брой и отиваха с парите в брой в магазина. Така че това беше там ситуацията с пазара. И мисля, че точно чрез регулиране между банковите обменни такси, многостранните обменни такси, ние успяхме да решим този проблем. Защото по този начин търговецът на дребно е мотивиран да приема карти. Както аз вече казах, полското правителство наскоро прие законодателство, което позволи да се намалят таксите до средното нивото Европа. Преди там имаше сериозен проблем, сега в момента ситуацията е същата в Унгария, в Италия в момента се обмисля законодателство, както и в Обединеното кралство. Така че това е ситуацията на пазара. Сега за последиците за потребителя. Дали е обоснован страхът, изразен, например, от една от един британски вестник, че потребител ще започне да плаща. Има два аспекта тук, две страни на пазар потребител ще плаща по-високи такси за банковата си сметка или за картата си. Всичко това зависи предимно от конкуренцията между банките и въпрос за това дали може потребителя да се прехвърли лесно от една банка в друга. Има един много ясен пример, който често се използва от банките и схемите, платежните схеми, основен на а карти, например, в Испания, след намаляването на многостранните обменни такси, банките леко повишиха таксите. Но нека да не забравяме, че това се случи във време, когато банките увеличаваха таксите си за всички банкови услуги и тогава далеч не бяха най-високи таксите за карти в сравнение с други повишения. Така че тук опасени са на обоснование. Един друг пример е Франция, където бяха намалени а, таксите и нямаше никакво въздействие върху пазара. Същото случи с Швейцария и с САЩ. В САЩ правителството намали таксите. Много се изсъкваше довода, че това ще доведе до увеличаване на таксите, но това не се случи. Банките бяха обявили, че ще таксуват 50, 5, 5 долара всеки потребител за всяка сметка. И това беше причината, поради която започна движението Occupy И Имаше възмущение сред потребители, те казаха няма да приемем това и в крайна сметка всички банки трябваше да отеглят тази идея, да се откажат тази идея, така че таксите намалиха, така че всичко зависи от конкретната ситуация на пазара, от това какво ще направят банките, но конкуренцията е нещо, което помага да се намалят цените. И още нещо последно, иновациите. Да, разбира се, ние чуваме банките казват, е, че ако вие не ни позволите да взимаме тези такси, няма да можем да въвеждаме иновации, например, сферата на плащането по интернет и по мобилни устройства. Обаче истината е, че историята показва, че никога не е възможно да се установи ясна връзка между многостранните обменни такси и иновациите. В САЩ беше много ясно, че многостранните обменни такси бяха най-високи за най-старомодните карти, при които човек трябваше да се подписва. Това не беше много безопасно, беше неефективно и беше доста отежняващо за клиента, обаче банките продължаваха да издават такива карти, защото многостранните обменни такси за тях бяха много високи. Така че тук виждаме, че таксите пречат на иновациите. Що се отнася за плащанията по интернет и по мобилни устройства? Ние виждаме, че това е придобиваща страна на пазара, т.е. търговецът придобиваща банка са тези, които плащат тези такси, но те вече ги плащат и ако не се намалят тези такси, те ще плащат повече. Така че не сме убедени, че има връзка между иновациите и многостранните обменни такси. И ако искаме да осигурим иновация, нека тогава потребителят избира дали иска да финансира мобилен плащане по мобилен телефон или някакво друго и нека да няма някакви тайни такси, за които потребителят нищо не знае. Благодаря ви. Well, thank you very much indeed. Благодаря ви много. Не ни липсваха изобщо слайдовете, защото вие дадохте едно прекрасно, едно изключително ясно обяснение. Не ни остава много време. Мисля, че отговорихте на повечето въпроси. Искам да дам думата на господин Билан за обобщение. Ако някой друг иска думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на отделните депутати, както и на представителя на комисията за отличното представене. Считам, че всички важни въпроси получиха отговор. Очаквам добро сътрудничество с докладчиците в Сенка от различните политически групи. Благодаря. Председателят. Крайният срок е Знаем, че това становище трябва да напредне с бърза скорост. От гледна точка на потребителите това също е така. Крайен срок за измененията 10 декември преди това ще има среща на докладчицата в Сянка, за да се разгледа тази информация, която получихме сега. Моля ви да изпратите вашите слайдове, за да разполагаме с цялата информация, за да можем да разберем важния, но и сложен време въпрос. На 22 или 23 януари ще разгледаме измененията и ще ги приемем на 11 февруари, след като бъдат изготвени компромисни изменения. В водещата комисия на 20 февруари се предвижда приемането. Ще видим какво е намерението на гръцкото председателство. Да се надяваме, че ще действа с бързи темпове по това досие. Благодаря. Благодаря на екипа на комисията. Надявам се, че ще се видим отново, когато обсъждаме измененията. И така ще продължим днес след обед в 3 часа, когато ще започнем с е, из... Е, изслушване на един европейски пазар за електронни съобщителни услуги. Аз съм е, докладчик по становище по тази тема. Господин Коферати ще председателства заседанието, за да мога да поема ролята си на докладчик. Благодаря, благодаря най-вече на представителите на Европейската комисия.